Скъпи колеги, дами и господа, предлагам да започнем работа. И тези, които не възнамеряват да участват в заседанието, да напуснат залата, а останалите да спазват пълна тишина, с изключение на тези, които взимат думата. Бих е, искал да пожелая добре дошли на три важни личности, които бяха поканени като експерти. Трима от тях ще взема думата. Господин е, председателя е, Рамко, който е председател на горската промишленост в югозападна Франция и председателя на Сдружението на общините в департамента Ланд във Франция комисия. Ще ги изслушаме в рамките на разглеждането на първа точка от нашия дневен ред. На настоящия етап а има технически проблем и техника иска да спрем временно заседанието. За две минути спираме заседанието имайте предвид, че Марко трябва да ни напусне в 9.30. За две минути закрием заседанието.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 Euh, е, и така, скъпи колеги, започваме от седма гледна точка. Е, програмата ни тази сутрин е много натоварена, защото след като чуем изказалите се по точка седма, имаме 15 на вота не само по точките, които ще бъдат предмет на изслушване, но и по други искания за отпускане на средства от Европейската комисия. Е, за момента още не сме стигнали до там. 9.30 е много рано за Европейската комисия. И така. Е, по седма точка е, проблем с превода ли има? Шер колег, quelle langue? Which language? Il y a un problème de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 Euh, по време на заседанието на нашата комисия през юли си спомняте, че е, накратко разменихме мнения е, по мобилизиране на средства от фонд Солидарност за югозападна Франция, където имаше изключително природно бедствие миналата пролет за съжаление, последиците бяха пагубни за значителна част на горите в област Акитен. И е, сега ще трябва да гласуваме Както по принципа за финансовото участие в Европейския фонд Солидарност, за обещетението е, на щетите от това природно бедствие, това е юридическото основание е, за действия. И в последствие трябва да гласуваме допълнителния бюджет, който трябва да се отпусне предвидени е, по силата на закола от 109 милиона евро. И преценихме с координаторите, е, че е, е, съобразно прецедент, по силата на който бюджетната комисия беше поканила личности от Румъния, които да ни запознаят с щетите от друго природно бедствие в Румъния. Преценихме, че е, би било уместно да поканим е, представители на Франция, които да свидетелстват за щетите от такова бедствие. Първо е, давам думата на председателя Марк за няколко минути и в последствие на Дермат. Господин председател, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо за отправената ни покана, дами и господа депутати, за да ви запозная с, бурята Клаус, която беше на 24 януари. Френското правителство задвижи план за помощ, за да обещети потерпевшите и е, беше, извест, беше употребен е, непряк инструмент с отпускане на средства с публични гаранции. Е, трябваше да бъдат разчистени пистите, но също така и да бъдат възстановени. И тъй като плана за действие на френското правителство закъсня, на самата територия от 220 хектара, които претърпяха поражения, въпреки откриването на пистите, на, на някои парцели все още е, съществува страхотна неразбория. Те са на практика недостъпни. 49 et nous sommes dans une situation aussi dramatique que celle-là. Euh, ceci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 Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président, pour... Euh, Благодаря, господин председател, за вашето и ясно и убедително изказване, представане на положението. Вие бяхте и кратък, както ви помолих. За съжаление, имаме много работа да свършим тази сутрин. А сега давам думата на господин Мартър, който е представител на собствениците и обработващите горите. След това ще дам думата на представителя на общините от този регион. Общини, които са пострадали от това природно бедствие. Господин председател, дами и господа депутати, аз съм кмет на малко село в този, в тази област, която пострада на 4 януари тази година. А, общините в този регион са много големи, около 7000 хектара средно. 70 процента от е, общините са е, много е, не са гъстонаселени, не повече от 7 до 7 хиляди души в община. След природните бедствия повече от 20 000 семейства нямаха питейна вода, 220 000 а, души бяха лишени от а, телефонна връзка. А, както каза председател Мартра, щетите бяха за повече от 5 милиарда евро, като 3 милиарда само в областта на горите. Наистина щетите в горите са огромни. В трите региона Ландокросиум, Диперине и Акитен около 80% от дърветата са били из, са изтръгнати и повече в 100, повече от 150 хиляди хектара са унищожени в около 80%. В, както каза председателя Мартър, послед, последиците бяха почти е, същите като последиците от е, катастроф, от е, природното бедствие пред 49-та година горите. Преди това имахме 150 милиона кубически метра дърво като в момента загубата е около 45%. Реколтата обикновено е 9 милиона кубически метра. Тази година реколтата ще бъде не повече от, 30, от 3 милиона квадратни метра. Това ще се отрази на работните места. Разбира се, и други, и други, ще, други щети щетите са и от друг характер, туризма, екотуризма и а, лова. В след, следващите месеци а, нашите общини ще се, ще се изправят пред огромни финансови и бюджетни трудности, тъй като нека не забравяме, че 10 до 47% от а, в някои общини до 47% от средствата по бюджета идват от експлоатиране на горите. Това ще доведе до по-малко и до по-малко е, изплатени данъци от страна на предприятията, а също, времено разходите се увеличават за възстановяване на инфраструктурите и по-специално на малките е, регионални пътища които, е, по които ще бъдат изтеглени е, събарен, съборените дървета. основната, основната дейност беше вече свършена в рамките на план за борба с е, пожарите, но вътре в горите достъпът е много труден. Искам трябва да, да наш приоритет трябва, трябва да бъде е, разчистването на най- на парцелите, които са най-много пострадали. Нека, нека, нека не забравяме, че региона е всъщност помп, помпа за е, CO2 И само това води до една загуба от 700 000 евро. Нека не забравяме, че дърветата играят и много важна роля за спиране на ам, ерозията а, близо до а, водните пространства. Можем също така да се страхуваме че защитата на горите е много важна за цяла Европа. В рамките на 10 години за втори път част от горите в региона Акитен е унищожен. Националният институт по агрономически изследвания трябва в момента да, извърши едно изследване до 2050 година по време на екологическия форум Гранел Екологик във Франция бе отбелязано, че е, тези щети ще се отрезат много зле върху околната среда. освен економическите щети, екологическите щети са огромни, за, а, включително и за екотуризма. Нека не забравим, че подобни пожари бяха, избухнаха в много други средизем, средиземноморски страни, Португалия, Гърция. Важно, приорит, в, значимостта на гората трябва да бъде призната и, дами и господа депутати, трябва да се изработи и по-широк план, е, по-широка рамка от тази изработена през 2006 година. Трябва да има една е, истинска, единна европейска политика в областта на горите. Бих искал да, да благодаря на всички тези институции, които отговориха положително на искането на, на Франция и се надявам, че солидарността на държавите членки няма да закъсне. Още веднъж, дами и господа депутати, благодаря ви за вашата реакция. Благодаря ви, господин председател. Сега давам думата на господин Йоанес Вартер от е, съответната генерална дирекция на Европейската комисия, който стана рано вече е тук сред нас и който ще ни обясни позицията на Европейската комисия и е, аргументите за подобна, за подобно предложение. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да ви кажа няколко думи тази сутрин. Според Клаус е нещо, което предизвика необходимостта от изразяване на общоевропейската солидарност за пръв път от 2002 година. Има критерии в регламента, които се а, отнасят до уреждането на финансовата помощ в това отношение. Това е шест от е, е, молба на Франция е, към е, отпускане, мобилизиране на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз. Преди това помощта за Франция не беше а, получена а, за, тази, а, за такъв тип а, бедствие, а за буря, която предизвика наводнение във Франция, след това в Реюнион на острова една молба на Франция за помощ от фонд Солидарност беше оттеглена. Господин председател, всички тези случаи са нищо в сравнение с, с щетите нанесени от урагана Клаус. 3,8 милиарда евро е стойността, поне до сега, изчислена от урагана Клаус. 24 януари се случи това и в югозападна Франция нанесе огромни щети като имаше 9 департамента във Франция, в които беше обявено изваредно положение. И там Министерство на финансите на Франция отбеляза, че повече от половината щети а, общо за Франция са нанесени именно в тази, тези девет департамента. А, по френски изчисления 42 милиона кубически метра дървесина са били унищожени от урагана. Разбира се, имаше прекъснати и унищожени а, водопроводни мрежи и електрически мрежи. Значителни бяха щетите, нанесени и върху шосейната мрежа и върху ЖП мрежата. Разбира се, огромни средства бяха необходими а, за разчистване разрастването на тези мрежи. Разбира се, вярно е, че малко се знае за урагана извън Франция, защото за разлика от горските пожари, ураганите не са така много интересна гледка, която да си струва да се показва по всички телевизионни канали. Но въпреки това, щетите нанесени от ураганът Клаус много пъти надвишават тези нанесени от горските пожари в Гърция, например. Комисията и Франция работиха много добре в този случай и започнаха поредица от срещи между Генерална дирекция регионална политика и френските експерти веднага след отихването на урагана Клаус. И макар, че официалната молба на Франция беше а, предоставена едва на 2 април, средствата от фонд Солидарност могат да бъдат отпуснати. За разлика от поредица от други случаи, няма нужда от допълнителна информация, която да бъде изисквана и предоставена. Оценката а за общо нанесените щети на горите е изключително скъпа също така. Има много причи, признаци, които трябва да се разгледат, за да може наистина да се оцени стойността на загубите, предизвикани на горските масиви. Трябва да се изчисли каква е възрастта на съответните горски масиви, височината на дърветата, ценността на тяхната дървесина и така нататък. Това са просто малко по-сложни математически изчисления. първоначално не знаехме дали ще бъдат посрещнати изискванията за отпускане на средства по фонд Солидарност. В момента това е стойност от 3,4 милиарда евро ако това бъде разгледано а, като а, един а, регионален проблем, а, предизвикал а, загуби, а, нямаше да може да се задействат средствата от фонд Солидарност. А, в случай на урагани, които предизвикват и щети на горските масиви, а също така и пожари, които унищожават горските а, масиви, а, не може да се отпускат такива средства не може в същото време да бъде оценен е, и е, като цяло е, е, стоеността на всички загуби, които ни бяха предложени от Франция като разчети, като вероятни стойности въпреки интензивните консултации, се оказа невъзможно количествено да, и, да се оценят тези щети. Има един общоприет метод, който предполага една определена средна цена да се прилага в такива случаи. И така, от първоначалните 5 милиарда а, и нещо а, разчетни а, стойности за загубите, а, комисията се наложи да извади мили, милиард и половина. По подобен начин критериите на регламента не включват непреките щети, като например загубата на възможности за генериране на приходи. Ураганът а, по своя мащаб влиза в изискванията за отпускане на средства или мобилизиране на средства от Фонд Солидарност на Европейския съюз анализа и оценката на, прилож... на а, молбата беше приключен на 20 май. Комисията предлоги... предложи 109 милиона а, евро помощ, но се получи рекомендация на, по този повод на 29 май. И така комисията получи одобрение от парламента за отпускане на тази сума на Франция. И следващата стъпка беше а, е а, да се определят точните механизми за отпускането на съответните суми. Става въпрос а, за преодоляване на а, щетите в инфраструктурата, за основно почистване и така нататък. Това са дейности в публичния сектор. Разбира се, фонда за солидарност не позволява да се а, използват средства от него за а, обещетяване на частни лица, примерно собственици на горски масиви. Най-вероятно окончателно ще приключи приключи процедурата до края на октомври. Благодаря ви за всичко това. Благодаря ви. Имам е, една молба. А, а, всъщност имаше искане за вземане на думата. Да, благодаря, господин председател. Да, ще говоря на немски, казва депутатката и председателя казва нормално. Ако програмите за презалесяване в обществения сектор са предвидени от Франция. Искам да попитам, има ли такива обществени програми за презалесяване? За сега не разполагаме с финансов метод за изчисляване на водородния баланс на горите. С затоплянето на климата непрекъснато някъде изникват урагани. Вие имате ли някаква представа за евентуален метод за изчисление на, на, на, на водородния ефект на горите. Раймер Бъгер поиска думата. Искам да ви кажа, че Раймер Бъгер беше председател на бюджетната комисия преди мен и той изигра много голяма роля за създаването на Европейския фонд Солидарност. Освен това, е, той е докладчик по юридическата основа на този фонд. Ще трябва да гласуваме е, по доклада му до няколко минути. И за това ви предлагам, ако той вземе думата, нека да ни представи накратко и доклада си. И е, след това ще помоля е, Юта, която да ни запознае с доклада си по коригиращия бюджет, за да печелим време. Раймер, заповядай. Благодаря ви много, господин председател. Сега, е, по моя доклад ще бъде изключително кратък, защото доклада ви е представен, имате го в документите си. А, освен това, френските гости ни запознаха с щетите от бурята във Франция. Чухме и мнението на комисията. Мисля, че всичко е достатъчно ясно и разбрахме че в е, юго-западна Франция положението наистина е драматично вследствие на урагана или пък е, на горските пожари. В Италия пък е, имаш земетресение. Преди известно време говорихме за земетресението в Италия. Става въпрос за малки суми, но въпреки това е добре да се мине през общностия бюджет, за да проявим солидарността си по този начин. Макар, че по този начин няма да можем да излекуваме всички рани. Е, сега в отговор на въпросите на госпожа Тръпел, искам да кажа, че е, два въпроса ме занимават в частност. Когато е, има природно бедствие, винаги се води дискусия е, какви изводи да направим. Примерно, когато има земетресение, се говори е, за земетръсните норми, дали в, строежите са законосъобразни, а е, при случаи на горски пожари е, винаги се питаме има ли достатъчно професионални пожарникари, които да гасят пожара до 5-10 минути, защото горските пожари не винаги са предвидими. А специално пък при бурите винаги горското стопанство се чуди каква е структурата на горите трябва ли да обсъждаме нови предложения? Ние знаем, че възстановяването на гора, която е, е поразена от буря, трае десетилетия, така че економическите щети са огромни. И не можем да си представим точно какво става, ако не сме пряко засегнати не може ли да действаме по друг начин? До сега сме действали по един начин, може би трябва да се опитаме да се опитаме да предотвратим подобни бедствия. Например, различни дървета в горите. В своето изказване господин Вертер вече каза, че е, в предложението на комисията, с което се занимаваме днес, е направена оценка на щетите в рамките на 3,8 милиарда евро. Възоснова на тази оценка е направено предложение от 109 милиона като помощ от Европейския съюз. Господин Вартер вече говори е, за е, водородния баланс – и това обяснява разликата между е, 5 милиарда поискани от е, френската страна и е, тези е, 3,8 милиарда предложени от комисията, казва депутата. Аз не искам да се е, меся в, в френската вътрешна политика, но е, при подобни случаи винаги е, възниква въпроса дали отвъд фонда Солидарност няма възможности за помощ по общностия бюджет. Да им се окаже помощ чрез фондове за регионално развитие, например, и защо някакви допълнителни мерки, за да могат тези мерки да бъдат по-устойчиви. Мисля, че цифрите, е, които са ни съобщени съответстват на фактите, можем да приемем това предложение. Комисията по регионално развитие е изразила съгласието си в писмо. Благодаря ви. Наистина получих е, писмо от госпожа Данута Хубнер, която отговаря за регионалното развитие и нейното становище е положително. Сред въпросите поставени от бълги, които са много уместни, един е от особено значение. Гората в региона Акитен бе е, об, пострада от ураган преди 10 преди 10 години. Става дума за същата гора но тъй като а, тази гора вече е била засегната от ураган, а, имало ли е полуки? Успяли ли сме по някакъв начин а, да се опитаме да почерпим опит от това природно бедствие, както обикновено го правим при земетресение, когато се питаме какви са най-добрите антиземетръсни стандарти. А сега а, бих искала да помоля Юта, която е докладчик, а, да а, направи изявление, да зададе въпроси и след това ще помоля нашите гости и комисията да отговорят на зададените въпроси. Сега ви давам думата. Аз ще бъда наистина много кратка, много по-кратка от Райнер. Ако приемеме доклада на Райнер, ако дадем зелена светлина на неговия доклад, ще трябва да приемеме и моя, за да можем е, наистина да освободиме средствата. Е, регионалната комисия, която е този следобед ще обсъди въпроса и Данута Хубнер ще трябва да препотвърди решението на комисията, но аз мисля, че ние не трябва да чакаме решението на тази комисия. А, Райнер казва, приемете доклада. Да, съм съгласна и искам наистина, колкото се може по-бързо, средствата да а, могат да бъдат на разположение, за да може и комисията да има възможност да реагира бързо. Това е. Господин Вартар, искате ли да отговорите или нещо да е, отговорите на въпросите, които ви бяха зададени? Да, благодаря ви, господин председател. Ще, я ще бъда много кратък. Е, госпожа Трюпел, е, мерките за повторно залесяване – в рамките на Фонда за солидарност им е, съществува един списък, списък, много кратък списък на мерки, които, за кои, по които могат да се използват средствата. За възстановяване на инфраструктура, е, с, осигуряване на убежище или на, уби... на, на жилища, е, помощ, е, е, разчистване на горските масиви. Това са мерки, които могат да бъдат финансирани по този фонд. Е, възстановяване на инфраструктури от типа на телефонни връзки и пътищата. За съжаление обаче, повторното залесяване, залесяването не може да се финансира от този фонд. Значи, от си има и е, мерки, които се отнасят до е, някои допълнителни разходи, свързани с горите, примерно разчистване на горски е, терени и така нататък, които е, това са някакво изваредно разчистване, което не... Но за, съж, за, съжал, за, за съжаление все още нямаме достатъчно информация и нямаме мерки, които да се прилагат е, и които да са свързани с водородния баланс. В момента се провеждат изследвания в тази област. Всички сме съгласни и единодушни за това, че гората поддържа е, водородния баланс, че гората трябва да бъде възстановявана, за да може да играе тази роля, но същевременно не за сега все още няма, не разполагаме с е, необходимата информация за начина по който може да изчислиме а, тази а, качествено да изчислиме тази роля на гората. Господин Бълге, вие споменахте е, полуките, споменахте опита, който можем да почерпиме или поне е, да вземеме мерки за е, намаляване по някакъв начин на е, е, последиците от подобни природни бедствия. Това са, да речеме, структурни мерки, да речем, нали, залесяване с други дървета и така нататък, но това не може да стане по, в рамките и със средствата от фонда за солидарност. Мисля, че колегите, които работят в областта на земеделието, им биха могли да имат идеи и биха могли да ни помогнат. Господин Дамантри, искам само да отговоря на въпросите зададени на на а, депутатите. Става дума за мерки за възстановяване на горските а, масиви. Създадахме преди няколко месеца една работна а, многодисциплинарна група. И аз участвам в нея, но както казаха както каза и господин Пиното, няма дървета, които могат да издържат на вятър с сила 160 км в часа. Е, Френския институт по е, агрономически изследвания в момента провежда е, такова изследване и е възможно да се вземат решения, да речем, за разни видове, които биха могли да бъдат много по-устойчиви. Това казват е, нашите специалисти и ние приканваме европейските специалисти да се присъединят и да ни помогнат. Що се отнася до водородния баланс? ние можем да дадем качествен, е, количествено измерение. Като е, като водородния а, е, баланс. Ще, ще, ще се опитаме чрез а, е, изпомпване на водорода да направим е, такива из, изследвания. В, в някои е, държави, примерно, се купуват дървета или, и се залесява, за да се е, запазат водните ресурси, за да се е, подобри и улесни каптажа. Така че ние имаме възможност наистина да направим едно количествено измерение на ролята на гората, като впръснем CO2 в залежища на газ, който, който е бил изчерпан. Преди да минем към гласуването, бих искал да благодаря на нашите гости, които изложиха положението в Франция. Бих искал да ви уверя, че европейските депутати следят отблизо положението в Европа, особено когато става дума за проблеми, с които се сблъскват нашите съграждани. Ние сме готови да помогнем и да помогнем пряко, директно. Европейският парламент има за цел да реагира колкото се може по-бързо, най-бързо възможно в рамките на институциите. Знам, че беше споменато и че че, има, че е имало известно административно забавяне, бюрократично забавяне, но нека не забравяме, че Европейския парламент реагира веднага, веднага след избирането си. Що се отнася до бюджетната комисия, и това беше подчертано от няколко колеги, има полки, има полки, които можем да извлечем от тази ситуация. Първо, следователите трябва да е, ни кажат как, какво е това явление, защото то се появява за пръв път от края на 19 век. Става, става дума за едно климатично явление, което може би е свързано с промените в климата и в ако е така, то може да се повтори и във Франция, и в други страни на Европа, или просто е някакво изваредно явление, което не може да бъде обяснено и което може би няма да се повтори в следващите хиляда години. Тази буря е още един пример за бедствие, което с което, пред което е изправено европейско, европейските народи, нашите европейски съграждани и бедствие, което изисква да се е, приложат мерки за солидарност, както беше миналата година в Великобритания, в Гърция, миналата година след е, горските пожари. Е, боя се, че и тази година подобни пожари бяха избухнали в Гърция, така че най-вероятно ще трябва да е, помогнем и на Гърция, помогнахме на Румъния, ще видиме какво трябва да направим и за Италия след земетресението в Аквила. И при разглеждането на бюджет 2010 година ще трябва да отчетеме необходимостта от подобни солидарни дейности действия в рамките на Европейския съюз и Елга Трюпел и другия колега е, споменаха за новото измерение на, е, на горския потенциал. Ние знаехме, че гората е економика, тя генерира средства, но все повече и повече става ясно, че гората е от огромно значение за екологическия баланс сега, разбира се, не, вси, не всички въпроси са от а, естеството на работа на нашата комисия, някои касаят комисията по околна среда, комисията по регионално развитие. По принцип, управлението на горите не е в рамките на компетентността на Европейския съюз. Спомняте си, че имаше дебат на времето по този въпрос и е, отговора беше не. Значи е, управлението на горите не е от е, компетенцията на е, Европейския съюз, но можем да приканим държавите членки да приемат едни общи норми. Е, които да проистичат от значимостта на гората, както за економическото развитие, така и за екологическия баланс и за съжаление сме свидетели на много природни бедствия и за това ще трябва да се запитаме, да си зададем въпроса дали фонда за солидарност наистина функционира така както трябва, защото колегата от комисията посочи ограниченията на които управляват този фонд – за сега нещата като че ли върват, но трябва да видим дали няма възможност за по-добро и по-ефективно функциониране на този фонд. Е, сега изслушахме нашите гости, слушахме Европейската комисия, че са те 10, 10 без една минута, казва председателят. по Гринвич. 9 часа по Гринвич, 10 часа тук. За това ви приканвам да приемеме правната основа на доклада на Райнер. Той е в приложение към документите, точка 8. Така че Приканвам ви да гласувате предложенията на Райнер Бъге. За. Против. А, не виждам. Не. Има един глас против. Въздържали се. Няма въздържали се. Доклада на Райнер Бъге се приема единодушно минус един. Припомням ви, че за да не губиме време, ще гласуваме това в пленарна зала на, а, за, на пленарното заседание между 14 и 17 а, септември. Сега госпожа Юта Хао, коригираш бюджет за Благодаря ви. Против. Пак има един глас против. Въздържали се? Няма. Въздържали се? Приемаме с единодушие и един против. Благодаря, скъпи колеги, благодаря е, колеги, благодаря господин Дармонте. Ако искате, можете да останете до края на заседанието. Защото за разлика от Френското народно събрание, нашата работа, работата в комисията е публична. Тук може има въз... можете журналистите са тук, но ако не иска да седи с нас, има право и да си отиде. Значи приехме точка 8 и 9, а сега минаваме към доклада на Юта Халк. Допълни коригираш бюджет 8, точка 10 от дневният ни ред. И така, по тази точка се оформи триалог за Европол. Така че съвсем естествено е госпожа докладчика да вземе думата. Юта, благодаря ви. Действително, е, ние обсъдихме коригиращия бюджет. Е, бяхме съгласни по всички точки. Е, проблем беше само Европол. Е, каза се, че в никакъв случай при бюджета за 2010 година не можем да предвидим преходни разходи, освен ако съветът не се съгласи заедно с нас да реши членът свързан с Европол. А, преди лятната вакансия комисията убеди съвета да ни покани. Обособи се триалог, който се събра вчера в 9 часа сутринта. И много бързо, за 30 минути, постигнахме съгласие. Е, е, резултата от работата на триалога е в е, документите. Има едно обобщение на заключенията Summary of Conclusions и е, така постигна за съгласие по три точки. Първо процедурата по член 47 на интеринституционалното споразумение. Този въпрос е решен и е, съгласието ни се изразява в направеното предложение от комисията за периода 2010-2013 точка. Е, това беше първа точка. Втора точка по силата на коригиращия бюджет от, е, нуждите са от 2,5 милиона. Това е сумата, която е необходима на Европол, за да се превърне в общностна на агенция Връщаме се към бюджета от 2009 година. Има бюджетна линия, е, където е, не всички средства са употребени, но тази бюджетна линия, това бюджетно перо е в същата област. Е, така че тук също постигнахме съгласие и съгласието е отразено в резултатите от работата на триалога. Трета точка непрекъснато е, трябва да подновяваме атаките, да се обръщаме към комисията и към съвета. И в край на кращата съвета и е, е, парламента се споразумяха да приканят комисията да очертае ръководна линия за приложението на член 47, за да не се налага във всеки конкретен случай да започваме от нула. Е, така, ние попитахме съвета е, дали ще ни прикани да прилагаме член 47 за създаването на нови агенции. Е, някои от вас сигурно се спомнят, че преди лятната вакансия имаше три трилога и една помирителна процедура. И в трите случаи се обсъждаше въпросния член 47. Съвета не иска да прибягва до член 47 и е, сега поне има на какво да се позовем при прилагането на член 47. Вчера шведското председателство ни помогна много. Това е удовлетворителен за нас резултат и за това предлагам коригиращия бюджет 8-2009 е, да се гласува без никакви изменения. Е, чудесно, казва председателят. Дали господин докладчик е, иска да вземе думата? После ще се обърна към комисията с въпрос, искате ли да вземе думата главния докладчик. Благодаря, но аз като участник в трилога вчера ще взема думата. Бих подкрепил докладчика без никакви изменения и допълнения, но искам с висок глас да повдигна въпроса дали не бива дори и като устно изменение да се включи едно изречение във връзка с а, това, което говорихме, за да бъде точна и ясна картината. По време на първото четене на бюджета го а, обсъдихме, но при второто четене не беше разгледано. Тоест, съвета не беше чак толкова силно подкрепящ ни преди една година, както е в момента с шведското председателство и неговото поведение, ние успяхме да постигнем повече, но мисля, че ще бъде още по-силна позицията, ако се включи това изречение, което ще формулира точно нашето постижение, защото то е значително не искаме ето, да забавяме целият процес, но след като се постигне едно такова съгласие, защо да не включим това изречение, такова изречение? Това е моето предложение и се обръщам към госпожа докладчика, защото тя е водещата. Благодаря, е, Юта. Ja, das ist äh, eine gute Idee und ähm, ich habe. Това е много добра идея. Моето предложение е да запишем Одобрява се бюджета по точка 8 без изменения като резултат от трилога, проведен предния ден. И по този начин ще включим всичко, което е необходимо. Парламента ще знае и съвета ще знае това, което е важно. Euh, Добре казва председателя. Юта, бихте ли ни повторила устното изменение? Трябва да изготвя официален доклад. Има проекто резолюция, който ще бъде е, предложен на вниманието на пленарна зала. Първа точка е, одобрява се проекта за коригиращ бюджет 8 2009 без изменения. След е, резултата от работата на трилога, вижте приложение първо. Добре, казва председателя. Значи всички разбраха в какво се състои предложението. Предложението се състои в следното. Да има позоваване на работата на триалога и като приложение да бъдат приложени заключенията от работата на триалога. Май някой не разбра. А, не, it's okay for you, добре. Да, да, за вас е лесно. Е, така е по-лесно за членовете на комисията, защото тук в доклада е написано, че е, според докладчика източника на финансиране е се свежда до борба с е, престъпността. Аз мисля, че е, с позоваването на триалога въпроса се изяснява. Да, казва докладчика. Да, но това е част от предложението на комисията. Добре, добре, е, ясно, ясно, благодаря ви за уточненията. Е, ако генералният директор иска да се изкаже, да се изкаже, но не е длъжен. Да, господин председател, само искам да изкажа благодарност на госпожа Юта за работата в триалога. И второ, е, комисията ще работи усърдно. Комисията ще работи усърдно, за да помогне на трите институции. Така, казва председателя. Добре, в такъв случай е, по последна точка. За новите ни колеги, е, които е, не са участвали в работата по тристранното, три, по интеринституционално споразумение, искам набързо да ви прочита 47 член от въпросното интеринституционално споразумение, за което се е работило в триалога и в последна точка от заключенията. Ние обръщаме е, вниманието на изпълнителната комисия. По е, е, член 47 при изготвянето на своето предложение за създаване на нова агенция, Европол вече съществува, обаче статута му се променя и се превръща в агенция, т.е за създаването на нова агенция, Европейската комисия ще оцени как ще се отрази това в бюджетното, във въпросното бюджетно перо и възоснова на тази информация и без да вреди на прилагането на юридическата процедура, която определя създаването на такава агенция. Двата клона на законодателната власт поемат ангажимент да постигнат споразумение и то своевременно за създаването на такава агенция. Това гласи член 47. На френски ние наричаме това кокошката и яйцето. Кое е първо, кокошката ли или яйцето? В конкретния случай трябва ли първо да има юридическа основа или първо парите? Или може би трябва политическо съгласие по двете едновременно. Именно поради това тръгва процедура по уреждането на проблема, за да може да имаме кокошка, яйце от кокошка и усмивка на стопанката на кокошката. Ако няма други въпроси, ви предлагам да гласуваме коригиращия бюджет номер 8 в вида, в който е предложен от нашия главен докладчик. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Имаме един глас против, въздържали се, няма въздържали се, следователно единодушие е минус един глас, а има господин Порта се въздържа, следователно. Трябваше да кажа преди вота, но все пак ви казвам, е, че е, по този начин ние гласуваме и направените устни предложения от госпожа докладчика. При това положение ние можем да минем към да. И така, пристъпваме към 11-та точка. Раймер. Раймер мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Испания и Португалия текстилен сектор. Напомням ви, че е, е, последния път проведохме дискусия по тази точка. Поискахме уточнение от Европейската комисия, защото някои колеги се очудиха от това, че е, помощта на работник е различна в Португалия и в Испания. Комисията даде писмен отговор и господин докладчика Бъги ще ни каже дали е удовлетворен от тези отговори. Наистина ще, ще го обясна, господин председател. Искам само да ви припомня, че Фонда за глобализация е един нов инструмент, един нов инструмент, който позволява едно по-гъвкаво управление на бюджета на Европейската общност. Не знам дали големите програми, обаче биха, би трябвало да бъдат доста по-гъвкави сами по себе си като например многогодишните програми или други бюджетни предвиждания. Сега, що се отнася до фонда за приспособяване към глобализацията, основен тавана е 500 милиона евро. Това са средства, които могат да се отпуснат на работниците, които по някакъв начин са станали е, жертва на глобализацията. Има е възможност е, да се е, да се трансферират си средствата, които не са били освоени, но това не въжи за раздел първи. Сега тук става дума за е, предимно за текстил, телекомуникации и автомобилостроене. Нека не забравяме, че 25% от тези 500 милиона евро са били на разположение, но не са били освоени. Така че а, предложението е било за 1708 работника. Сумата е 3 милиона, 49 португалски предприятия, които а, са били предложени. Разговаряхме с представители на Комисията по заетост. На основата на трудностите с на различните трудности. Комисията по, за, по заедост взе решение да свика изваредни съседания, за да можем да решиме въпроса в най-кратки срокове. Благодарим им за това. Благодарим им за направеното усилие. Радвам се, че можем да прилагаме по-бързи и по-гъвкави вътрешни процедури защото и за бъдеще ще бъде така, защото и за бъдеще ще трябва да решаваме въпроси, свързани с фонда за приспособяване към глобализацията и ще трябва да ги решаваме бързо. Сега, значи, спомен... бих искал да спомена също така и помощта за работниците в текстилната промишленост в Каталония. Каталония. Е, става дума за 435 души, които са на възраст под 45 години и така нататък и така нататък. Е, бих искала комисията да разгледа анализа, извършен от нашата комисия по заедостта за е, приходи от 38 мили, хиляди. Също бих ми ги призовали да разгледат и положението на португалските работници. Става дума за 1504 работника в друг документ се споменават 1589 от 49 предприятия. И след това се говорят. Има и други цифри, така че за какви цифри точно говорим? Нещата като че ли не са съвсем ясни. Е, имам чувство, че просто нещата не, не са достатъчно е, ясни за нас. На последното заседание бе споменато, бе казано, че мобилизирането на, на този фонд ще по някакъв начин ще стане в ущърп на социалния фонд. По принцип, е, отго... генералният директор, който отговаря за това, каза, че няма да, няма да има е, препокриване и че ще има компенсация. Добре, аз го отбелязах, отбелязах го и отбелязах, че мобилизирането на Европейския фонд е към глобализацията не трябва да става в ущърп на социалния фонд, защото в края на годината ще направим един анализ и ако нещата е, не функционират добре, ще трябва да вземем съответните мерки. Благодаря ви, господин докладчик. Сега, разбира се, този, този, тази, тази тема е от голямо значение за някои от нашите колеги, господин Портас в частност. Ще бъда много. Ви, nos е, е, ще бъда много кратък. Проблема вече бе разглеждан искам всъщност да е, кажа е нещо за самото гласуване и да задам три въпроса. Сега, първо, аз ще гласувам за, защото смятам, че е, това е полезен вод. Същевременно обаче е, ще гласувам за, но не, е, но не съм задоволен от отговорите на комисията не считам нито, че е, сумите отпуснати на, на работник а, е, с, са правилни. Мисля, че сами, самия факт, че сумите са различни за двете страни, сега в момента не можем да решим въпроса, но трябва за бъдеще да имаме предвид това. Тази е, защото в крайно в, в крайна, в крайна сметка това е едно неравновесие, едно, е, една неравнопоставеност, която аз е, трудно бих могъл да приема. Това е беше първата ми забележка. Втората. Разбрах и че част от работниците са, са били уволнени, т.е. съкратени. Става дума за хора, които сега са безработни, мъже, жени, които обаче са работили поне че, по, практически 40 години в а, текстилната промишленост. Става дума за хора на около 60 години, хора на които се предлага професионално обучение сега. Сега необходимо ли е да се, да се, да се харчат пари за професионално обучение на хора, които са на 60 години и които след 40 след 40 години дейност в дадена област, едва ли ще имат желание да, да се преквалифицират, за да търсят работа в друга област сега. Мисля, че просто нещата мисля, че би, би било а, някакси да насилваме тези хора да се преквалифицират в друга област за 60 години. Мисля, че това е абсолютно не, неуместно. И още нещо. Сега. Бе, Потърпевшите са 1500 души, мерките се отнасят за 1000 души. Защо? Бих искал да получа отговор на този въпрос, защо, защо това разминаване в цифрите. И още нещо. В рамките на бюджет 2009 година, какви са средствата? Как, какъв е обема на средствата, които са били освоени от тези 500 милиона? И какво, какви, кои, колко средства ще бъдат освоени и до края на годината? Господин Фернанч, имате думата. Благодаря ви. Добър ден. Е, някак си почнахме да трупаме факт върху факта и ми се струва, че време е, след като натрупахме доста факти, да извлечем някои полезни полуки, както господин Пота каза. 600 евро ще получат уволнените в Испания, 1700 и нещо в Португалия. Това, това е доста голяма разлика. Всеки испански работник струва 3,6 повече от португалския, така ли? Това си е диспропорция. Знам, че тази програма е изпълнена с добри намерения и създадена с много добри намерения, но има основа за дискриминация. Ето защо а, призовавам да се а, гласува против, защото ако гласуваме за, това ще гласуваме за дискриминацията. И има някаква разхвърленост и случайност в цялото това нещо. Говорим за 1500 работници. След това се получават хиляда португалски работника, които, на които ще бъде платена тази помощ. Ето тук има пак някакво разминаване. Искам да знам защо комисията, доколкото разбрах поне, защо комисията смята, че това е правилният, коректният начин да процедира. Дали комисията смята, че това е разумно, финансово управление, а, да знаем, че 1500 души имат нужда от тази помощ, а да платим само на 1000. Добре, защо? Да, така, разбира се, не пестат се средства, това мога да го разбера, но какъв е критерия за разграничаване? Защото просто някои хора биват оставени от страни на банкета по шосето. А ние не искаме да изоставяме хората или ако ги оставим на едно место, да посочим как ще им помогнем това ще доведе до повече а, така прилагане на принципа на случайния подбор, което не е добре. Аз бих а, погледнал какво е станало в тези централни и западни части на Португалия в отделните общини. Как са подадени молбите? в тези общини и са получени 1504 а, работника, а след това да се изплатят помощи на само 1004. Е, просто се опитах да разбера как е станало това, обаче много трудно е да се получи информация. Ако може комисията да ни го обясни, ще съм благодарна. Да, благодаря, господин Гудман. Благодаря, господин председател. Защото за нови те членове не е чак толкова лесно да се подготвят, но а, първото, което разбираме, е, че отваряме котията на Пандора. А кризата е световна. Много лесно мога да, мога да спомена едни цифри, които са много по-големи. 30% от учителите в моята страна на 1 септември няма да започнат работа. Номер социални фондове, фонд, структурните фондове се използват в много държави, за да се преквалифицират хората. Това би могло да се използва по някакъв начин да се помогне на тези хора, но за нас новите страни изглежда малко странно и мисля, че трябва да предложим, да поискаме много помощ, защото 9000 работни места бяха загубени за един много кратък период и ако това е социален фонд, той наистина трябва да бъде социално използван. Тоест не само да им се направят, да им се изплатят някакви обещетения, трябва да се използват тези средства, за да се квалифицира преквалифицират тези хора, да а, ги научим на нещо, което да им помогне да си изкарват хляба. Просто имам някои страхове, че тази а, котия на Пандора а, ще, се, е, ще се отвори страшно, защото има, ще завалят много такива моби и искания от страна на съответните държави, защото хиляди и хиляди хора загубват работата си и не смятам, че процедираме добре. За съжаление, но това е така. Аз подкрепям а, нашите колеги в Португалия и Испания. Аз знам за проблема. Но много лесно може какви са разликите между заплатите, между а, а, сумите, а, които се изплащат като помощи при безработица и така нататък. Проблемите са страшни. Благодаря. Euh, Не, и аз ви благодаря. Господин Шуриян иска да вземе думата. Благодаря ви. Дебата, който започна преждеговорящия, започва бе започнал още в момента, в който създадахме този фонд. Вярно. А, е, вярно, че проблемите са такива, но в крайна сметка реш, решихме да ограничиме обхвата на този фонд, защото в крайна сметка ние не можем да решиме всички проблеми, свързани с глобализацията. До сега принцип, принципите, по които се бяхме договорили, функционираха. Ставаше дума за подпомагане, подпомагане на а, хора, загубили работата си поради изнасяне на производството извън рамките на Европейския съюз. Примерно в Финландия имахме такива случаи. Предвид дебата по бюджета, нека не забравяме, че ще имаме един много широк дебат върху средствата за глобализация и че тези 500 милиона, с които разполагаме, ще бъдат е, широко дебатирани и те естествено няма да стигнат за нищо. не мога в момента да ви кажа колко пари ще бъдат необходими. Но в крайна сметка този, е, този фонд за Европейския фонд, той е всъщност един символ, един знак, който е, ние отправяме към обществеността и накоставаме държавите членки, в крайна сметка да решават проблемите, свързани с е, глобализацията. Е, тук е въпрос по-скоро на, на мобилизация, а не толкова на средства. А, е, няма в бюджета не съществува специална линия за финансиране на фонда за приспособяване към глобализация. Става дума за едни 500 милиона с които искаме да решаваме огромни проблеми. Това няма да стане, разбира се. Може би ми не съм прав да размишлявам и да имам такова виждане. Ако не съм прав, кажете ми го. Благодаря, благодаря ви за това, че припомнихте е, историческите събития, историята на този фонд. Мисля, че беше уместно. Комисията има ли някои информации, които би могла да бави. Искам да припомня обаче, че през юли помолихме комисията да ни е, съобщи, да ни даде допълнителна информация за начините на из, изчисляване и защо има такава разлика между помощта отпусната за Португалия и помощта отпусната за Испания. В, комисия, в отговора на комисията, който е включен в вашите документи, има една, един елемент на отговор, но може би господин генерален директор, генералният директор ще уточни нещата. Благодаря ви, господин председател. Сега, по общата дискусия, която започна по този въпрос, мисля, че е съвсем основателно и аз съм съгласен с това, което вие казахте за господин Сароян, за да напомним в каква обстановка работим. Той беше ясен. И беше ясно какви суми сме разпределили. На второ място, във връзка с употребата на фондовете, въпрос, който също беше повдигнат, употребата е сравнително ниска. 2009 година е, са поискани 65 милиона. Някой от тях, е, е, някои от молбите или се разглеждат, или вече са разгледани. Като общата сума, с която се разполага, е 105 милиона. Ние, 550 милиона. Е, ние искаме като комисия да отпуснем възможно най-много средства, за да помогнем на работниците. Сега, по детайлите, може би ще дам думата на моя колега от Генерална дирекция социални дейности. Може би той ще даде по-точни обяснения от мен. Да, казва господин председател. Заповядайте, господине. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да дам възможно най-точен отговор на въпросите на депутатите. Първо на въпросите на докладчика. Сега първо по тези 38 000 евро. Тези 38 000 евро отговарят на заплати, при които са заплатени най-високи социални е, е, осигуровки. Е, това е таван. Това е таван, на който се позовават националните власти. Значи, че има някаква причина. Може да има и други причини, но се смята, че това е най-подходящия критерий за изплащане на тези е, средства. Втория въпрос на докладчика, който е и трети въпрос на господин Портас, ако не греша, във връзка с броя на работниците в Португалия 1504 работника, е, които са били съкратени но само хиляда от тях са получили помощи. Защо? Ние направихме проверки, направихме проверки по първите молби и се установи, че определен брой работници просто не желаят да получат помощи или защото ни им е необходимо, или защото имат други проекти. И са решили, че не е необходимо в началото да поискат високи помощи. Тези молби са били за всички съкратени работници и заради това решихме държавите членки е, да е, е, позоват молбите си само на тези, които реално се нуждаят от помощи. И съответно броя на работниците намаля. Сега, за разликата между Испания и Португалия. Всъщност, кредитите, които се отпускат, са за обучение или за други мерки. По някои от мерките е, са необходими повече средства, в зависимост от конкретния случай, в зависимост от лицето или в зависимост от пазара на труда в съответния регион. И съответно или даденото предприятие или дадената община или дадената държава трябва да преценят кои са най-подходящите мерки за всеки конкретен работник. И е, съвсем е, закономерно възникват е, значителни разлики между типовете обучение. има разлика между Португалия и Испания. разликите могат да възникнат не само между две страни, но между два региона в една и съща страна. Сега, на втория въпрос на господин Портас по съкратените работници, които са с повече от 40 години трудов стаж. Вие знаете, че политиката на комисията е за актив ейджинг, да устаряваме работейки. Искаме хората да работят колкото може по-дълго време. Естествено, трябва да има някаква граница, но знаете, че сегашната граница е, като казвам сегашна граница, имам предвид както по правилниците, така и в действителността. Тези граници сега са е, много по-низки, отколкото в конкурентните страни. Ние работим по-малко, отколкото японците или хората в Съединените щати. И за това ние в Генерална дирекция заетост искаме да увеличим броя на заетите лица и да се удължи периода, през който ще работят. Това е, е въпрос, който е, засяга пенсиите, защото знаем, че е, цената на пенсиите вече е проблем почти за всички. И затова искаме хората да работят колкото им е възможно, и заради това ги обучаваме, редовно ги обучаваме, за да продължим по този начин техния активен живот. Кризата е световна. Но това не означава, че е, всяко лице и всяко предприятие е, ще иска от Европейския съюз е, помощи по фонд Солидарност. Както вече е, се каза, има 550 милиона, значи все още имаме марш, имаме възможност за действие. А, мисля, че отговорих на въпросите. Може би някой не разбрах до край, може би трябва някой да бъдат преформулирани. Благодаря, казва председателят. Не виждам повече желаящи да вземат думата. Сега, аз ли искам да кажа две-три неща. Първо за възрастта на заетите лица. Напомням ви, господин Портас, че това е една от основните цели на Лисабонската стратегия да се увеличи процента на заетост на така наречените трудещи се от трета възраст. И аз вече стигам до възраст, когато въпросът става малко или много личен но е, току-що господин Дармоте, ви говори, той е кмет на малка община в юго-западна Франция. Там е, има един човек, е, който е изключителен. Той е от Алжир, сега на 99 години. Е, за, е, четвърти път се оженила на 81, на 81 година за млада жена на 27 години и като са му се родили две деца, се развел с нея, за да се ожени за трета жена. И сега на 99 години създава четвърто предприятие, много малко предприятие, но четвърто по реда си. Така че всяка група може да прецени дали това поведение е политически коректно и е, е, дали ние като Европейски съюз ще насърчаваме е, активната възраст на хората след 95 години. Да, ще чуем какви са предложенията и на комисията, но междувременно нека да спазваме юридическата рамка, в която се движим. И така. Аз съм дълбоко очуден, както и много колеги, които вече се изказаха, е, както и генералният директор, е, който е, трябва да говори много по-дипломатично. Така или иначе, аз съм очуден от странния характер на този фонд за приспособяване към глобализацията. Господин Сароян ни напомни какви причини породиха създаването на този фонд. Причините бяха политически, медиатически, изобщо символически. Самото наименование е амбициозно за приспособяване към глобализацията. И насреща какви какви, какви средства Какви средства са предвидени по бюджета срещу, срещу този фонд? 550 милиона. А върха на всичко е, че пък и не ги използваме. Чухме, че до сега са използвани 60 милиона. За Европейския съюз и за представите на хората за Европейския съюз. Това нещо положително ли е? Първо, ние гръмко обявяваме, че ще ги предпазваме от глобализацията, а от друга страна за цялата година до сега сме похарчили 60 милиона. И защо е, продуктивно ли е или контрапродуктивно за представата за Европейския съюз? А сега, ако погледнем пък фактите, фактите са поставими спрямо милионите хора, спрямо милионите, които са засегнати или от безработица, или от значителни промени в професионалния си живот, заради конкуренция, била тя национална или интернационална, всичко това е смешно, смешно в сравнение с средствата, които самия Европейски съюз отпуска за социалния фонд и по всичките структурни фондове. Например, Кохезионния фонд е десетки милиарда фонд, е, е, евро всяка година. Така че е, тук просто сумата става смешна. Така че е, съвсем разумно е да се зададем този въпрос като и другите, европейски, и другите комисии в Европейския парламент трябва да си зададат същия въпрос. Е, комисията по заетостта е дала положително становище. Евентуално и Комисията по регионално развитие също трябва да, да се произнесе. Но, както каза генералният докладчик по бюджето за 2010 година, можем да се питаме какво е бъдещето на този фонд Солидарност и как е, да действа той. Защото всички изпис... изпитваме известно смущение, известна неловкост пред това противоречие. Сега, колкото до начина по който са изчислени помощите, мисля, че е, уточненията, които бяха дадени както писменно, така и устно от комисията, за да успокоят колегите. Сега искам да попитам нашия докладчик. Раймер, има ли нещо да добави? Не? Добре, добре. Раймер е щастлив. Госпожо, заповядайте. Искам един въп... Имам един въпрос аз. Е, е, откъде знаем, че средствата се използват целесообразно? Извинете, госпожо. Доколкото разбирам на френски, е, въпросът е откъде знаем, че целесообразно. Какво значи целесообразно? Какво имате предвид? Прицелено? Да, точно така, целесообразно, за целта. Господин генерален директор, вие сигурен ли сте? Откъде знаете? Господин председател, в крайна сметка става дума за молби на държавите членки в е, дадени области, които са особено засегнати. Ако този фонд не е, необходим, мисля, че нямаше да бъде създаден. Струва ми се, че е, съответните суми са поискани, за да се използват за дадена цел, т.е. целесообразно. Става дума просто да, да подпомогнеме държавите членки, да допълниме техната дейност в дадена област, да помогнеме на трудещите се да се приспособят към, един, към нови условия. Тоест, става дума наистина за полезни действия за трудещите се. Мисля, че разбирам какво искате да кажете, госпожо. Вие се питате дали тези помощи, които примерно днес ще, ще гласуваме, ще, ще стигнат до а, е, крайния потребител, т.е. Че, че няма по някакъв начин да бъдат отклонени по пътя. То е, това е, става дума за контрол на приложението. Разбира се, им, има си органи за контрол, има ОЛАФ, е, тук в е, Европейския парламент подобен орган е Кокобу, че Комисията за бюджетен контрол и в крайна сметка Сметната палата, Сметната палата на е, съответната държава в е, Португалия, в Каталуния. Разбира се, много отблизо ще следиме дали наистина тези средства биват разходвани целесообразно. Господин докладчик, господин Портас, е, господин Раймер. Да, благодаря ви, господин председател. Мисля, че председателя съвсем ясно обясни нещата. В крайна сметка и комисията, и държавите членки поемат отговорността за разходването на тези средства. В крайна сметка има ОЛАФ, има Сметна палата. Бих искал също така да ви е, припомна, че в началото имаше искане за 1500 души. Ние разгледахме нещата в подробности, много добре огледахме нещата и се, отпус, се отпускат помощи за 1000 души. Това значи, че комисията е направила един подробен анализ, един... Тя е огледала от всякъде тези молби, и бих искал да кажа на господин Годманис, аз самия бях против създаването на този фонд, но в крайна сметка това е един политически компромис между комисията, държавите членки и Европейския парламент. А ние като бюджетен орган трябва да бдиме за правилното използване на средствата от този фонд и да кажем да или не. Но, в крайна сметка, ние не сме в, в, в състояние да промениме цифрите, но наистина струва ми се, че тези процедури тези процедури, този, този регламент позволява една реакция в случай на бедствие, било то за а, обучение за и така нататък. Не, нека не забравяме, че разп, разполагаме и с многогодишни програми. И, и Разбира се, има, винаги има възможност да се препрограмират някои неща, затова обаче е необходима по-голяма гъвкавост, било то от страна комисията, било то от парламента. И ако комисията в бъдещите години, в близките години, наистина потърси начини да а, действа по-гъвкавост, аз само подкрепям. Разбира се, поставя се и проблема за субсидиарността. Но, ако ако можеме чрез целесообразно изход, изразходване на средствата, да помогнем на няколко души, няколко хиляди души, пострадали от кризата. В крайна сметка, мисля, че това е положително. Имам един въпрос. И мисля, че наистина трябва да разгледаме нещата по-отблизо. Госпожа депутатката зададе един интелигентен въпрос. Става дума за хора съкратени в края на 2008 година. Тоест, държавите членки вече по някакъв начин са взели мерки. А, И цел, целесообразността се изразява в това, че има разлика между молба за 1500 и 1000, които ще получат помощи. Тоест, 500 души няма да получат е, помощ или става дума за по-възрастни, които няма, нямат желание да се преквалифицират или да създават ново предприятие, поредното четвърто да речеме, а, или е, са хора, които работят в семейно предприятие, например, което се, което се което се поема от техните деца, т.е. те няма да се преквалифицират и няма да търсят работа в друга област. За това е разликата между 1000 и 1500. Аз съм привърженик на обучение в продължение на целия живот, но става, но става дума за, кон, за конкретни хора, а не по принцип. Но тук става дума за хора, които са около 60 години, които вече работят дълги години в дадена област, които са били обучени. Е, вярно е, господин генералният директор каза, че, че, че целта е да се, да се работи по-дълго, по, по-възрастните да работят по-дълго време. Но нека не забравяме, че има хора, които са почнали да работят на 15 години или на 13 години, които работят от 40 години, които са получавали едни ниски заплати и сега да искаме от тях да се преквалифицират. Струва ми се, че това не е реалистично. Един малък въпрос, само да получа още информация. Ами има си помощ, която се отпуска по социалният фонд и съответните министерства а, отговарят за това. Има съфинансиране, има а, изисквания към документите, които трябва да бъдат предоставени, за да бъдат изплатени тези помощи. А, този фонд за приспособяване към глобализацията, някак си ми се струва, че е малко адхок. Няма нужда от проучвания, след това от доклад, от обсъждането му, от приемането. Не ми е ясно особено много защо той не е като другите фондове и начините за отпускане на средства по тях, защо се функционира по различен начин. Благодаря, господин Козли. ще затворя а, и списъка с изказващите се, защото нямаме време. Господин Каз... Козлик. Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко, защото а, ние като че ли броим пилците малко рано. Този фонд е един несистематичен начин за справяне с систематичен проблем. Мисля си, че че трябва да се придържаме към това, което каза господин Лемасуер и останалите. Това е символичен инструмент, който не може да се справи с систем, системните проблеми на нашите економики. Испания и Португалия са направили необходимите усилия, за да поискат такава помощ. А може би Латвия не е направила това усилие. Не знам дали си струва да се а, говори толкова много за такива малки суми или пък има държави, които смятат, че са толкова малки сумите, че няма никакъв смисъл. В край на краща може пък и а, да осъзнаят държавите членки, че си струва да се прави това, така че аз крайна сметка ще подчертая. Благодаря, господин Ферм. Малко, малък коментар. Аз не бях поддръжник, когато беше създаден този фонд. И тогава моята партия беше управляваща партия в Швеция и тя беше против. Но беше прието като компромис. Сега съществува този фонд и по мое мнение ние не можем да провеждаме дебата по фонда като такъв всеки път, когато се получи молба от дадена държава шенка за ползване на средствата по този фонд. Имаме си фонда, има правила, има начини за отпускане на тези помощи и това трябва да го спазваме. Може би и това предложение от моя а, страна да се направи в по-късен момент е една оценка и да се изготви доклад за оценката на ефективността на това, което е постигнато от фонда. И смятам, че трябва да се дискутира, но не сега, след година-две, може би. Това е едно. А другото е, че доколкото разбирам, много малка част от средствата са използвани, но че има и няколко молби, които са поступили, но още не са разгледани. Може би ще е добре да получим от комисията отговор колко молби има в момента в комисията, защото разбрах, че са няколко. Ще е добре, ако могат да ни ориентират в това. Моето конкретно предложение ще бъде, господин председател, да се опитаме е, да дебатираме по един доклад, който бъде, да бъде на базата на оценка на ефективността на този фонд. Благодаря, господин е, Ферм. Аз лично изцяло споделям вашата тревога и ще обсъдим направеното от вас предложение. Е, искам да попитам комисията, ще отговори ли накратко на двата точни въпроса, които бяха зададени. Първо, е, същата ли е процедурата както при структурните фондове? И втория въпрос на господин Ферм. Много ли ви е натоварен графика? Имате ли пайплайн, който е много задръстен? Господин председател, по първи първия въпрос. Всъщност, в основната си част става въпрос за възвръщане на средства при съфинансиране. Първо беше до 50%, след това мина на 65%. В някои случаи има възможности за оказване на помощ извън възстановяването на средствата. Сега, за въпросния пайплайн – Спомням си цифрата от 65 милиона евро. Тя съответства на молбите, които са изпратени до комисията. Като цяло има десетина молби. Десетина молби са ни на масата. Искам да направя една забележка, господин председател, по проведената до сега дискусията – Нека да не забравяме, че това е нещо допълнително към всичко, което вече се прави по социалните фондове. Целта е да има гъвкавост защото добре известният недостатък на социалните фондове е, че те се предвиждат много далече, че има много стриктна програма и просто не може да се излиза от нея. Докато с този фонд за приспособяване към глобализацията можем да действаме по-бързо, макар и с скромни суми, но това е политически сигнал към засегнатите работници но в крайна сметка държавите членки трябва да използват тия фондове. И искам да се съгласи с това, което каза господин Ферм. А, а, ние в комисията правим всичко възможно, за да направим мерките гъвкави и за да може най-вече да мобилизираме държавите членки да употребяват средствата. Благодаря ви. Да, точно така. Ако трябва. Ако трябва да използвам военен термин, е, това беше е, сила за бързо реагиране. Например, социалните фондове са 10 милиарда евро годишно, но там процедурите са дълги и е, в много по-голяма степен се работи за предотвратяване на социални проблеми, отколкото за реагиране на тежки е, ситуации, когато, да кажем, се затваря фабрика или когато се съкрещават много работници, повече от хиляда човека, е, защото това е свързано с международната конкуренция. Е, ако трябва да добавя нещо за новите колеги, искам да ви кажа какво прави толкова оригинален този фонд. Е, този фонд беше създаден без пари. Е, кредитите, които са обещани. Имаме 550 милиона, които постъпват от ангажиментни кредити, които не са е, били използвани двете предходни години, докато кредитите за изплащане ги няма никъде и трябва да се търсят по други пера и да се прехвърлят средства от други пера на бюджета. Така че този фонд е много специален, много оригинален и както напомни Реймонд Бъге, трябваше е, да има дълги преговори между трите институции, но колегата Ферм беше прав да каже, че трябва да направим една равносметка и да се види е, дали не трябва да се приспособява нещо в този фонд по приспособяване. Така или иначе, е, искахме да имаме възможност да действаме бързо. И мисля, че не знам колко сме били бързи. Е, работниците са съкратени преди 8 месеца. Както при природните бедствия, има и економически бедствия и трябва да действаме. Така, надълго обсъдихме този въпрос, нека да е, приключим обсъждането, защото имаме сега и други въпроси. И за това подлагам на гласуване доклада на господин Бърге по 11-та точка за. Благодаря. Против. Един глас против. Кой се въздържа? Има и един въздържал се. Благодаря ви. Така, така в крачка а, Юта Аунг напусна залата, защото отива да гласува в Комисията по околна среда, но ме опълномощи като докладчик да предложа от нейно име да гласувате трансфер от 4 милиона и нещо които да бъдат прехвърлени от социалния фонд към фонда за приспособяване към глобализацията, за да може да се финансира тази операция. Кой е за това прехвърляне на средства? Предполагам, че същите. Благодаря. Кой е против? Същия. Кой се въздържа? Значи вота е същия, нещата са логични. Но искам да не забравяте, че Европейската комисия, която е на лице, си отбелязва е, резервата на докладчика, която ще бъде отразена и в резолюцията. Искаме е, източника на финансиране да не бъде социалния фонд доколкото е възможно, да не бъде от социалния фонд и пак ще е, изникнат е, дилеми да се търсят пари там, където има пари и отново ще се установи, че пари са останали по социалния фонд. И ще бъде много лесно да вземем пари от социалния фонд. Така, съвсем накратко, съжалявам, защото гласуваме. Сега, всъщност ние гласуваме за прехвърляне на средства от социалния фонд към фонда за приспособяване към глобализацията. Обаче, вие току-що казахте, ако правилно съм ви разбрал, има гаранция това прехвърляне на средства да не е от социалния фонд. Ще има ли после друго прехвърляне? Друго прехвърляне на средства за изплащане на социалния фонд възстановяване на средства на социалния фонд. Точно така е. Сега, точно така. Много е тънко. Политически, политически е много, много, много е тънко. Обаче по процедурата ние имаме изключително, изключително тънко прилагане на процедурата, защото когато 27 експерта от 27 страни трябва да се споразумеят, обикновено нещата стават много тънки. Сега, политически фонд за приспособяване към глобализацията е част от солидарния фонд. Бюджетно трябва бързо да се действа. Трябва да взимаме пари там, където има. Все още има пари по социалния фонд. Обаче казваме на комисията, трябва обаче парите да се върнат в социалния фонд, защото първоначалната политическа цел няма да бъде постигната. Това каза току-що и нашия докладчик. Така че въпросът е решен и нашите приятели, особено от Каталуния и Португалия, плуват в щастие. Госпожа Аук, която временно се откъсна от нашата любов, ви предлагам, ако не възразявате, да пристъпим към 13-та точка. 13-та точка от дневния ред на Януш Лавандовски за прехвърляне на средства към сметната палата. Благодаря, господин председател. А, да, ще за, се задействам, макар че действаме без да ни бъде предоставено кафе, но това не е чак толкова странно трансфер 6-2009. Това е по член 22 от финансовото ръководство. Трансфер 6-2009 година всъщност означава тоталната общата сума от 12 трансфера. Това е типичен трансфер или прехвърляне на средства – Но какво може да бъде прието а, без никакви а, задръжки или възражения? Ръщ, а, равненията се отнасят до примерно част Б във връзка с, сградния фонд и кухнята, защото е важно да има кухня в съответната сграда. След това част F и част G допълнителни средства за преводи. Тази, тези части от трансфера, от прехвърлянето, не вярвам да предизвикат някакви а, противоречия. Обаче има още пет части. С за наети под найем сгради, след това Д е а, инсталирането на електронна система хаш, допълнителни средства за допълнителни доклади и, и допълнителни проучвания. Ние вече сме публикували сме отделили 95 000 евро за допълнителни доклади а се, е, и а, се искат още 200 000 допълнително. Но имам няколко въпроса, що се отнася до източника на средствата. А, това е същия източник, проект а, K3 и особено а, това е а, перото или бюджетната линия за 2008 година за проекти, но ние имаме нужда от допълнителни обяснения а, във връзка с пестените средства от K3 които биха могли да бъдат а, върнати по от една или друга форма на данъкоплаците. И аз бих искал да получа а, да получим писмено разяснение от аудиторите от Сметната палата във връзка точно с тези пет линии. Значи А1, А2, Б, F и G са тези, срещу които няма възражения. За всички останали и по-точно C, D, E, H и I са тези, по които искаме да получим обяснения в писмен вид. Това е просто е, нормалната процедура. Аз съм сигурен, че а, членовете на Сметната палата са готови устно да ни обяснат всичко това, но аз бих искал по процедура да получим писмено обяснение. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. Така, ако добре съм ви разбрал, предлагате да гласуваме следните части А и Б. Не, нека да повторя още една. А1, А2, те са отделни. Б, Ф и Г. А за остатъка да поискаме уточнения. И това означава всъщност член 24. Мисля, че нещата са възможни. Значи, вие предлагате да приемаме днес. Единствено тези четири, всъщност пет точки, а едно, А2, Б, Ф и Г. Извинете, но трябваше да го повторя. И да изчакаме известна информация и уточнения по CDE Хаш и И от страна на Сметната палата. И ето, и тук, и след това ще би могло да се е, разгледат тези обяснения на едно последващо заседание. Да, точно това е моето предложение, казва докладчика. Някой има ли забележки или препоръки, тогава се доверяваме на казаното от докладчика. И ви предлагам да гласуваме 6 от 2009 година, като обаче става дума само за трансфери А1, А2, Б, Ф, Г. Кой е за? Благодаря ви, против. Абсенсион. Въздържали се. Имаме един въздържал се. Така, единодушно прието с ед, едно, един въздържал се глас. Става дума на за точка 13. Е, Хелга, за рибките ли ще ни говориш? Става дума за гвинейските риби. А, точка 14. Хелга Трупел, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми първо да кажа едно политическо съображение, да изразя едно политическо съображение, макар и да не е от нашата компетентност. Знаеме, че политиката на Европейския съюз в областта на риболова се из... не... принципите не се е, спазват, било то количествено, качествено и така нататък. Нещата много се благодариха, много се подобриха последните години, но въпреки всичко европейската политика в областта на риболова не е устойчива политика. Сега, споразумението с Гвинея, споразумението с Гвинея, е, е всъщност продължение на споразумение, подписано през 1983 година. ще се гласува днеска, а всъщност е, това споразумение на практика е влезло в сила през, е, на 1 януари. Е, как, какво е Самото споразумение не е от голяма значимост, тъй като количествата са малки, но за страни като Гвинея, които съгласно про световна организацията прозрачност в световен мащаб, страна, която е на 83-то място по демократичност и прозрачност, е, за такава страна трябва, на такава страна трябва да обърнем малко повече внимание, т.е. трябва да разполагаме с необходимите информации, да видим дали качеството, количеството записани в споразумението се спазват, да има разпоредби за условност а, дали нашите условия наистина се спазват. Това е всъщност това, което трябва да направим. И след това да направим една а, последваща оценка на приложението на споразумението. Това е всъщност, което ние трябва да изискваме. Тоест, да бъдем информирани, да получаваме съответната информация. И само за и, скъпи колеги, трябва да ви кажа, че Комисията по развитието счита, че трябва да, да се организира един по-широк дебат относно политиката по риболова в, с оглед по-голяма устойчивост. Разбира се, това не е предмет на а, днешната дискусия, така че аз ви предлагам да приемеме доклада с а, внесените изменения. Господин Ферм. Един кратък коментар. Да, политическите възгледи са много интересни, но все пак имаме малък проблем с, с изменение 1 и 2 поради ролята на бюджетната комисия. Ние не смятаме, че трябва да, да приемем ролята на специализираните а, комисии, така че бихме искали да предложим да гласуваме срещу а, или против а, а, изменение 1 и 2, защото това не е по ролята а, или в съответствие с ролята на нашата комисия, но да гласуваме за а, третото изменение. Благодаря ви. Благодаря ви. Може би това не е подходящият форум за въпроса, който искам да задам и се извинявам предварително, но от 31 декември 2008 година а, Португалия има кораби, които функционират в водите на Гвинея и сега имаме нов протокол, който е прият. И от 1 януари 2008 година година той започна, влезе в действие и ще го, а, действа до края на 2013 година. Сега може ли да ни го обясните? ако съм задал въпроса на неподходящ а, форум, то ми кажете, ако нещо го повдигна в комисията по риболов. Благодаря. Не смятам, колеги, че дискриминираме Португалия. Но, но разбира се, ще направим необходимата проверка. Салвадор Гарига би искал да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. Ще гласуваме за. Обаче, гласуваме за, защото Измененията са стандартни изменения, но в първото изменение, като че ли докладчика а, е направила едно малко по-странно изменение. Withhold е замесено с Refuse. Защо? Защо не използваме стандартните термини. Защото рефюз, отказваме, един много по- а, така, по, по, по-тежка дума, по един термин, който има по а, голямо политическо значение. Защо не се придържаме към а, стандартните термини? Давам първо думата на комисията. Господин Донател, до господин Севери, от е, е, главна дирекция. Извинете, госпожо, препрощавайте, госпожо. Госпожа Севери. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искала да благодаря на докладчика за представения подробен и изчерпателен доклад. Няма какво да добавя по цифрите и информацията, съдържаща се в доклада, но бих искала да се спра на спорните точки. И правилното използване от страна на Гвинея. Както казахте, те са на 163-то място по демокрация и прозрачност в света. Тоест, те са една от най-корумпираните страни в света и където и политическото е положение е много чувствително. В момента военна хунта управлява страната. Така че ние прият, прият, приехме една пътна карта а, по силата на член 86 на споразумението от Котону. Разбира се, споразумението за риболов в, край, в никакъв случай не може да реши проблемите, свързани с върховенството на закона и демокрацията. Но споразумението в областта на риболова може да допринесе за е, възвръщане и приложение на принципите на добро управление в областта на риболова. И по този начин можем да проследяваме доброто управление на риболовните ресурси и морските ресурси. Става, става дума за спор, споразумение за риболов на рибатон и което се е, разширява е, и е разширено споразумение, в което се включва и улова на скариди. Така че, що се отнася до а, финансовите ресурси, те са намалени спрямо предишното споразумение Цел, целта е да се спазват разпоредбите поетапно, така както са залегнали в споразумението. Зададък ни, зададен ни беше и въпроса за лицензите е, на португалския флот, които не са били, тези лицензии не са били включени в споразумението. Просто Португалия не е направила съответното искане в е, надлежните срокове а, просто не, за, заинтересованите предприятия не са били изразходвали а, лимитите и затова не са направили, доколкото разбирам, допълнителни искания. А, що се отнася до въпроса, зададен от испанския колега, а, относно стандартните термини и, и езиковите изменения, мога да ви кажа, че регламент 1006 от 2008 година съдържа този термин. Рефюз отказва, когато е, декларациите за улова не са били подадени надлежно в необходимите срокове. За това се използва този един по- е, така категоричен, по-силен термин. И комисията наистина бди е, подобни декларации за улов да бъдат подадени, защото в противен случай тя може да откаже лицензи, е, не разполагайки с необходимата информация. Не знам дали отговорих на всичките ви въпроси, но съм на ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря. Си, мадам. И аз ви благодаря, госпожо. Е, госпожо съдокладчик, после пристъпваме към гласуване. Ja, erstmal vielen Dank für die Ausführungen der Kommission. Да, благодаря на комисията за даденото обяснение. Радвам се, че комисията отново напомни, че споразуменията по риболова е, няма да демократизират дадена страна, макар и виртуално. Никой не го твърди, но това е в духа на доброто управление. И заради това в е, доклада се говори за някоя политическа практика, което не е в наш интерес. Комисията подчертава, е, че задължението за е, известяване по някакъв начин успокоява. И ако се отнасяме към, сериозно към това нещо, трябва или да отпускаме пари, или да не отпускаме. И ние отговаряме сериозно защо направих това е, предложение за изменение, защото политическите сили и политически инструментариум трябва да се използва, за да не би на хората да ни им пука от нас. Е, използва се този параметр, за да доведе до последици. Ние сме строги, за да кажем, че ако се промени държанието, може и нашето поведение да се промени. Добре, благодаря ви, госпожо съдокладчик. Казва господин председателят. Мисля, че можем да гласуваме е, сега измененията. Първо изменение за. Мерси, ки Против. Въздържали се. Един въздържал се голямо широко мнозинство в полза на първо изменение. И, ком, и се обяснява защо refuse се използва. Второ изменение за благодаря против въздържали се същия вод. Трето изменение за благодаря против никой не е против. Въздържали се. Един въздържал се. Така, гласуваме е, становището в изменение му вид за, против, въздържали се, един въздържал се. Добре, е, поздрави за нашия докладчик. Сега Така, Юта работи в две комисии едновременно. Тя се върна. Дава ми думата по 12-та точка с цяла поредица от изменения. Заповядай, Юта. Благодаря ви. Мисля, че прехвърлянето на средства 18 вече е гласувано. Сега, прехвърлени на средства 25. Това е банков превод 25. средства от социалния фонд да се прехвърлят в фонда за приспособяване към глобализацията. Е, мисля, че ще отложим това прехвърляне за следващото заседание, защото още нямаме становище от комисията по заетостта. А и съветът още не е решил. Първо трябва да чуем доклада на господин Бъге по този въпрос. Това е. Добре, казва председателя. Добре, на 25. Искате да чуете първо мнението на комисията по социалните въпроси. И ще кажем какво ни предлага Раймер Боге е, по юридическата основа, защото пак става въпрос е, за този фонд за приспособяване към глобализацията. Трябва да гласуваме както по правната основа, така и по съответното прехвърляне на средства. Така по 26 за е, прехвърляне на средства 26, това са административни разходи. нашата парламентарна комисия няма за задача да организира работата на Европейската комисия и не искаме да се ровим в работата на Европейската комисия, но ако видим, че има изменения в бюджета, и ако приоритетите, които са определени при последната бюджетна процедура, и ако искаме промени и ако са ни необходими хора за целта, и ако не приложим нашите приоритети, възникват проблеми. И за това искам да чуя какво ще каже комисията. Защо Политиката в полза на предприятията, която според нас е изключително важна в момента, но и по принцип, за нас политиката спрямо предприятията трябва да бъде основна политика за Европейския съюз, защото така се гарантира конкурентоспособността на Европейския съюз. Имаме общи цели и трябва да ги прилагаме. И за това са необходими хора. А вие искате е, да ни отрежете повече от половин милион евро. Също се отнася и за, е, за, за развитие на селските райони. Отнася се и за социални политики. Винаги става въпрос за 250 хиляди евро. От години се оплакваме. От години се оплакваме, е, че е, структурните фондове и социалните фондове и фондовете за развитие на селските райони всъщност е, е, се употребяват с, голямо закъснение, с големи колебания. Искаме нещата да се ускорят, а вие ни режете средства за административни разходи. Значи ли това, че е, процедурата ще стане още по-бавна? Естествено, и държавите членки трябва да се изиграят тяхната роля. И там нещата са бавни обаче комисията реже средства, просто не го разбирам, е, реже средства и за научни изследвания. Е, мисля, че е, по политиката за изследвания имаме нищожен бюджет в сравнение с другата политика. Политиката ни за научни изследвания е важна в определена ситуация, но все пак по цифрите на комисията до юни месец средствата за научни изследвания не са разгледани както трябва. Сега режат средства за административни разходи, а всичко останало, срещи, е, заседания и така нататък, изобщо за това не говорим. Става въпрос за личния състав. Искам да чуя комисията какво ще каже. За сега има някакъв нищожен параграф, в който се говори за това откъде се взимат средствата. Но аз питам, няма ли това да забави работата? Ние се оплакваме, че някои неща не са направени, но ако е, ни отрежат средствата и се е, дислоцират, е, е, е дислоци, дислоцира се персонала, не знам, няма да може да се работи. Значи ли това, госпожо докладчик, че предлагате пак да се отложи вота? Значи ли, че предлагат отлагане на вота по този? Да. Да. Ако комисията не може бързо да отговори, е, ще искаме писмен отговор. Тогава отговорът ще бъде черно на бяло. И ако ни уверят, че не може нищо да се направи, тогава няма да има проблем. Но трябва удовлетворително обяснение още сега. И след като получим това обяснение, тогава ще гласуваме. Така, сега думата е на защитата. Господин генерален директор. Благодаря ви, господин председател. В изказването си госпожа Холк каза, че не иска да се набърква в вътрешните работи на генералните дирекции на комисията. Това е важно. Това е необходимо, господин е, председател, защото в крайна сметка да Activity Based Budgeting, което създава връзка между различните цели на генералните дирекции и средствата необходими за това. В началото става дума само за оценки, за предвиждания, които след това се е, разглеждат в светлината на е, реалните дейности. Радвам се, че госпожа докладчика не подстава под съмнение желанието и е, ефективността на комисията. Аз съм работил в различни генерални дирекции. Първото нещо, което се прави винаги е една оценка на необходимите предви... предвиждания на е, необходимите средства и често пъти обаче трябва след това да се направят корекции, защото има а, е, несъответствие. И мога да ви кажа, че след, след, след това пра, правиме преглед с отделните генерални дирекции и мога да ви кажа, че те с зъби и ногти се борят и защитават своите дейности и своите бюджети. Просто разглеждаме след това възможността за а, събиране на средства от тук от там за да могат тези средства да бъдат преразпределени и пренасочени към специфични дейности, някои от които от извареден характер. Така че искам да ви кажа, че приоритетите не се поставят под въпроса, напротив има рационално и ефективно освояване, използване на средствата, с които разполагаме. Сега, от другата страна има имаме едни много големи разходи, последиците от финансовата криза. И за това беше необходимо да а, назначиме съответните експерти експерти, които да направят анализ на някои неща и по-специално актив, банковите активи, тъй като съвета обсъди този проблем подребно и поиска подробен анализ. Галилео също а, беше една цел. Така че, господин председател, Комисията трябва спешно да може да разполага с тези средства. Би било много е, нецелесообразно и неефективно, ако днес няма положително гласуване на тези средства. Аз се обръщам към госпожа Аога и я призовавам да ни подкрепи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо докладчик. Дали е, обясненията на, на комисията ви задоволяват? Да, разбира се, ако ми ако не уверят, ако съм уверена, че приоритетите на комисията и приоритетите на парламента наистина ще си останат приоритети, аз съм съгласна, аз не отлагам за самото отлагане. Но мисля, че след обясненията на комисията, наистина можем да гласуваме за този трансфер. Е, има ли друг желаж да вземе думата? Не, в такъв противен случай гласуваме точка 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Един, един глас против, един въздържал се. Сега преминаваме бързо към комисията се радва и ни благодари, нали? А сега днес 2, 2 септември ние се произнесохме, а съвета ще вземе решение чак на 8, така че става дума за незадължителни разходи Така че това е вод под е, резерв, разбира се, ако съвета приеме предложението. Така, сега преминаваме към трансфер номер 28 Юта. Така, тук става въпрос за плащанията. Нямам проблем в тази връзка за какво ще бъдат използвани а, съответните плащания. А, 2013. Това е много важно нещо да се запомни. А, смисъл, имаме нужда от всичко това. Само, че аз съм притеснен от това къде, откъде ще дойдат парите. А дали няма това да подкопае нашата конкурентоспособност? защо а, притока на средства, прехвърлянето на средства не е достатъчно а, така, добро а, към а, капиталовите активи. Дали трябва да изчакаме решенията на държавите членки, а за да бъдат а, на, осигурени налични а, средства. Това може да стане и чрез банките. И така, правилно ли е? Или може би ще ни кажете от, дали правилно съм разбрала или пък откъде ще дойдат средствата. Няма нужда а, да, така да се да си удължаваме работата, ако нещата са ясни. Да, господин генералния директор. Благодаря ви, господин председател. Съответните служби направиха съответните оценки за трансфери за плащане и предвид исканията, които ни бяха отправени, изчислихме 102 милиона сумата на необходимите трансфери. Като също, времено имаме марш 34 милиона, т.е. можем да задоволим исканията за тези, можем да отпуснем тези 14 милиона, без да поставиме под е, въпрос е, допълнителни искания до края на годината. Така че, как, както казах, е, трансфер е около 100. Тоест, нищо. Ни, ни, ни, ни, приоритетите не се е, сменят. Имаше по-малко искания от първоначално предвид, първоначалните ни предвиждани. Госпожо докладчик, можете ли да отговорите на генерал ни директор. Ами, в такъв случай приканваме комисията, не, не вие специално, господин генерален директор, но цялата комисия. Призоваваме комисията да се направи всичко необходимо тези средства да се използват. Така че аз приканвам колегите да гласуваме за. Благодаря. Виждате, това е предложението на а, докладчика. Кой е за трансфер номер 28 за против? Един против. Въздържали се? Един въздържал се. Още Разбира се, очакваме решението на съвета по въпроса за гласуването на съвета на 8 септември. А ако те обаче отхвърлят, ще трябва да преразгледаме нещата по-нататък. Сега, минаваме към предложение номер 29, госпожо Докладчик. Трансфер номер 29 могат да се учат неща и за кратко време, и за по-дълъг период от време. Но с нощи погледнах нещо във връзка с този бюджетен ред, обаче съм направила малка грешка. Тези 19 и 47 милиона не са били освоени, но са определени на 100% така че средствата вече са разпределени или определени за какво ще бъдат разходвани. Така че комисията ще предложи бюджета с едно увеличение в, на този бюджетен ред. Ние не, няма да критикуваме комисията, както аз се опитах да направя вчера, а защото това са плащания, които не могат да минат, тъй като а, стари а, ангажименти няма. Така че аз предлагам да приемем трансфер 29. Благодаря. Докладчика предлага да не критикуваме комисията, поне на този път, и да приемем 29 за, против. Един против, въздържали се. Няма въздържали се. Така, трансфер номер 29 бе прият. Разбира се, още веднъж споменавам. Очакваме решението, ключовото решение на съвета на 8 септември сега. Минаваме към трансфер на бюджетни кредити номер 30. Госпожо Дубачик. Ами, нямаме други възможности тук в парламента освен да изслушаме обясненията. И беше изпратено една покана писмено а, и всички резерви бяха изпълнени. Ето защо аз съм за да се използват тези резерви и приканвам всички колеги да го направят. Благодаря. А, обяснявам за новите колеги. Става дума за политически аргумент, а не економически. Става дума за а, поканване на а, съответните средиземноморски <laughs> институции и власти за участие в работа в новата единица, която се създава. И мисля, че нямаме никаква причина да е, отхвърляме подобен трансфер. Напротив, кой е за? Трансфер номер 30. Благодаря ви за против. Един против. Въздържал се. Няма въздържали се. Трансфер номер 30 се приема сега. Остава трансфер номер 31. Ähm, трансфер 31 е за насочване средства от резерва да се включат и да се включат тези средства в споразумението с Гвинея, което ни обсъдихме и затова ви предлагам да гласуваме за. Да, чудесно, това е съвсем под, по линия на това, което е гласувано. Трансфер номер 31 за против. Няма възраст против, въздържали се, няма въздържали. А, има един въздържал се. Така. Единодушно приемаме тази трансфер с един въздържал се. Госпожа Халка, е, ние ви поздравяваме. Вие е, изпълнихте успешно ролята си и остава още една точка за гласуване. Точка 15 става дума за закупуване на сградата, наречена Трев Трир 1 от парламента. Нямаме докладчик по този въпрос. Това давам думата на председателя на комисията. Благодаря ви, господин председател. Си благодари сам председателя. Бих искал да изложа проблема, който неколкократно сме обсъждали през юли. И вие знаете, че по силата на член 179 от финансовия правилник се изисква бюджетните власти да разглеждат е, всички проекти за недвижими имоти на институциите, е, които имат е, значителна финансова стойност. Ние прилагаме това много строго е, за е, недвижимите имоти на другите институции, така че съвсем естествено е да се отнасяме точно толкова строго и към проектите на бюрото на парламента, което оценява необходимостта от недвижими имоти на парламента. Както казах през юли, тук процедурата е малко по-различна, защото а, първото, което трябва да направим, и това е избора, който трябваше да направим тези сутрин, а именно трябва да преценим доколко е, проектът е голям, за да се самосезираме за становище или не се самосезираме. В дадения случай Предвид уточненията, които вече сме получили от бюрото, Става въпрос за закупуване на сграда, която е в непосредствена близост до сегашните сгради на парламента в Брюксел. Е, за улеснение наричаме сградата е, Трев 1 ако закупим тази сграда, ще има дългосрочен лизинг от 99 години с възможност след 99 години, някои от нас, ако междувременно не са на лице, нашите правоприемници, ще можем символично да откупим тази сграда. Като общата сума, която ще бъде изплатена, ще бъде 31 е, милиона 200 хиляди. Първият транш е 16 милиона през ноември 2009 и е, вторият транш е 15 милиона и 200 хиляди преди 31 декември 2010 година. Сега, Имайте предвид, че ако е, тази операция се извърши, настоящия собственик е, ще се откаже от обществен търг, защото е, сегашният собственик на сградата е публична институция, с други думи, с други думи, това е публична собственост и ако няма търг, тогава ще има печалба която бюрото изчислява на около 33% от пазарната стойност на сградата е, Бюрото възнамерява финансирането да се разпредели е, и да се е, така е, просто да се разпредели върху различни бюджетни е, бю, бю, е, върху различни пера от бюджета на Европейския парламент. Аз лично смятам, че сделката е значителна и можем да се самосезираме трябва да се самосезираме и да дадем становище. Естествено, че бюрото бърза. Бюрото бърза, смята, че всички необходими данни са на лице. Те са готови да, разпо... да отговорят и на устни въпроси, но аз лично смятам, че трябва да сме точно толкова бдителни и строги, когато парламента закупува сгради, както когато други институции на Европейски съюз закупуват сгради. Сега, така или иначе, ние ще разглеждаме бюджета на парламента за 2010 година. Имаме докладчик господин Манка. Имайте предвид, че парламента има и други проекти за закупуване на движими имоти през 2010 година. Е, когато нашия докладчик е, говори за бюджета на парламента, ще трябва да зададе някои принципни въпроси за политиката за недвижимо имущество на парламента по принцип. И заради това аз смятам, че по съображение за предпазливост и за да сме сигурни, че сме напълно уведомени за всичко, и а, за това, че при гласуването на бюджета по принцип може да се предвиди такава операция, но смятам, че е добре ние да бъдем сезирани. Като докладчик по изключение по този въпрос и с надеждата, че не след дълго координаторите ще се споразумеят по назначаването на докладчик изобщо по недвижимите имоти или конкретно за тази сграда, предложението ми е да се самосезираме като бюджетна комисия. Това означава, че на следващото заседание докладчик ще ви предложи становище на бюджетната комисия. Междувременно ще се опитаме да получим цялата допълнителна информация, която би била необходима. Кой е за сезирането на бюджетната комисия по този въпрос? Кой е за? Благодаря. Кой е против? Никой въздържали се? Няма въздържали се. С единодушие нашата комисия се самосезира самосезира се, за да изготви становище по закупуването на сградата трое редно. Така. А, всъщност, а, изчерпахме всички въпроси, по които беше предвиден вод. Остават ни още три точки. 16-та точка. По 16-та точка се връщаме към проект е, за мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията. Този път в полза на Германия. В случая става въпрос за обмен на мнения. Още няма вод. Съвсем накратко докладчика Раймер Боги има думата. Благодаря ви, господин председател. Колеги, ще се опитам да бъда кратък а на този етап, защото основният дебат по отношение приложението на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията беше обсъден тази сутрин. Не искам да повтарям нещата. Комисията като последица от молба от страна на Германия разгледа Nokia в Бохум, Германия. А става въпрос за 1337 работници и съответно сумата, която беше поискана е доста значителна, защото региона има от 10 до 12% безработица. От това, което видях, от това, което беше предоставено за разглеждане като предложение – мисля, че а, е, е правилно. Разбира се, ще изчакаме и мнението на комисията а, по заетостта. А, мисля, че това ще стане утре, така че ще успеем бързо да приключим с доклада си, за да я разгледаме на заседанието си през последната седмица на септември или първата на октомври и да може комисията по бюджета да я е, формулира своето становище. Това, което мога да кажа, благодаря. Има ли въпроси? В такъв случай ви предлагам да ни навлизаме в подробности. Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Също мобилизиране на Фонда за солидарност следствие следствие земетресението в Аквила, Италия. Госпожа, господин Боге. Ще ви спеста. С подробности относно правилата за мобилизиране на средствата. Тази сутрин ги обсъдихме много подробно. Знаете за какво става дума. Едно много силно земетресение 300 убити и щети за около, около за повече от 3 милиарда евро. С 1500 са ранените, 300 убити, както казах, и 10 000 пострадали от това природно бедствие. Предвид мащаба на това природно бедствие, италианското правителство поиска да бъдат мобилизирани средства в рамките на фонда за приспособяване към глобализацията. Става дума за обща сума от порядъка на 493 милиона евро съгласно правил, правилата за фонда за солидарност. Извинете, казах фонда за а, адаптиране към, приспособяване към глобализацията. Става дума за другия фонд. Трябва, разбира се, да бъдем много внимателни и да видим дали тези средства наистина целесообразно могат да се използват, дали а, е, няма други напречни приоритети, които да пострадат а, е, и които да бъдат изместени. Мисля, че ако Юта обаче каже, че е, нещата са правилни, то тогава трябва да гласуваме колкото може по-бързо. Съжалявам, че не съм разгледала нещата в подробности, не съм могла, но що се отнася до екологическото измерение, помислих, е, помолих е, комисията да ме увери, дали няма някакви препокривания, някакви проблеми и така нататък. Комисията не уверява, че проблеми няма. След като няма проблеми, аз все пак смятам, че трябва да разгледам малко нещата в по-големи подробности. Не забравяйте, че аз съм в две комисии и работя едновременно в комисията по а, е, околна среда, където тук що гласувахме становище, така че не съм имала възможност да разгледам нещата подробности. А, е, благодаря ви, господин Сурян. Просто искам да направя един коментар. Като се замисли човек във връзка с предишни начини за използване на Фонда за солидарност, винаги се се е включвала идеята доколко бързо ние европейците можем да реагираме. А, спомням си а, във връзка с, а, а, горските пожари в Словакия, но доста бърза помощ а, се опитвахме а, да изпратим, а чак година и половина по-късно успяхме да го направим. И поискахме, разбира се, обяснение но това не промени много нещата, така че аз си мисля, че трябва да го променим. А ако Европейския съюз не може да предостави една наистина бърза, спешна помощ в такива а, мащабни а, природни бедствия, то тогава да започнем да се а, концентрираме като усилия и средства а, с това да отпускаме средства за повторно залесяване на изгорели гори или за построяване на а, къщите на семействата, които са изгоряли преди това, след като не можем толкова бързо да реагираме и да изпратим, така да се каже, първа помощ. Трябва да направим реално нормални нещата. Трябва да видим как по-ефективно можем да използваме средствата, които отпускаме. И аз смятам, че ние в тази комисия можем да направим нещо по този въпрос. А, и когато си задаваме въпроса защо а, хората отиват да гласуват или си стоят вкъщи и не отиват да дадат гласа си а, за европейските въпроси, това може да е едно от обясненията. Благодаря много. Е, естествено. Сега е, има средства по солидарността и глобализацията, но и при други е, действия все повече и повече се налага да действаме бързо, което предполага от една страна да имаме възможност да, да действаме бързо. Имам предвид политиците да действат бързо и после да имаме и административния капацитет, за да изразходваме бързо средствата. Сега, ние можем да цитираме много примери, много примери в подкрепа на това, което каза Сароян. Искам да напомня проекта за хранителни улеснения. Хранителни улеснения, фасилите или мотер – Европейската комисия ги беше предложила миналата година е, за оказване на помощ на страните от най-бедните страни, в частност Африка, които пострадаха от увеличението на цените на петрола, на торовете и на е, посев и на е, е, но е, на, на, на, е, обаче беше необходимо много време, за да постигнем съгласие между съвета, комисията и парламента. И е, после е, вече трябваше и срок за прилагане на решенията. И не знам от оцеляха ли селените, докато чакаха. Е, за да може е, цялото значение политическо, социално и човешко на операцията е, да се постигне, мисля, че то пострада. Това е един основен въпрос. Това е основен въпрос, на който трябва да отговорим за бюджета през 2010 година и средносрочния анализ на бюджета, който сигурно ще правите до година. Така, Райнер. Е, още една точка, която на няколко пъти обсъждаме напоследък. Процедурите бяха толкова бавни, е, че накрая се засрамихме, че трябва година и половина да мине, докато се вземат финансови решения. Вие казахте, господин председател, какви са причините. Е... Виждаме какво става и днес. Е след земетресението в Аквила, горе-долу спазваме сроковете. Горе-долу спазваме сроковете в сравнение с предходни години. Ако още от сега говорим за средства по бюджета в 2010 година и през април 2010 година ги гласуваме, мисля, че е, напредъка е огромен. Въпреки всичко, можем да продължим да действаме по-бързо. Но е, все пак трябва е, средствата по глобализацията е, да бъдат по-лесно употребими, отколкото средства по други фондове. Има още нещо, което далеч не ме удовлетворява. Трябва да има предвид, че те първа ще има и политическа дискусия. Но като виждаме какво се случва между комисията и съвета, и разходите за хранителни улеснения, които така или иначе трябва да се изплатят преди края на 2009 година. И ако не улесним нещата, за да може хората, които са засегнати от е, срива в економиката и най-вече срива в цената на млякото, ако не се умеем да бъдем по-бързи, и ако е, тези средства е, стигнат до хората едва на 1 декември, е, колегите от Комисията по селско стопанство говориха с генералния директор дали не може някакво междинно решение да се търси и да се прилагат е, междинните правила. Хората не могат да разберат какво става. Просто има нежелание да бъдем гъвкави и просто няма да може да се ускори ритъма. Има много работа да се върши, има дълбока неудовлетвореност, която се поражда. Особено при природни бедствия трябва да се действа бързо, но и при други случаи сме обещали пари, затруднени сме не се удържаме на думата и заради това трябва да действаме по-бързо. Държах да го кажа, това ми лежеше на сърцето. Вчера не можах е, да го кажа и затова държах да го кажа днес. Благодаря ви, господин докладчик, госпожа Макера. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да взема думата, защото Разбира се, знаете, аз съм новоизбран депутат в Европейския парламент. Аз съм а, италянка и съм от южната част на Италия, Абруците, където всъщност през 2009 година се бе пострада от това силно земетресение. Знаете, че е, Г8 се проведе също в Акила, така това даде малко а, видимост, по-голяма видимост на а, самото събитие. Самата аз през е, месец август бях в Аквила. Днес ние трябва да вземем решение по предложение на комисията за изменение на бюджета за да могат да бъдат отпуснати 493 милиона 800 хиляди евро от Фонда за солидарност на Италия. Европейската комисия прие нашото, нашата муба. Бе признато, че става дума за едно изваредно събитие че, че е, региона е, получ, е пострадал сериозно от изваредно природно бестие. Така че струва ми се, че ние трябва да е, подкрепиме предложението на комисията и по този начин да демонстрираме своята солидарност с пострадалото население. Бих искала да приключа изказването си с а, е, за като се спра на бързината на реакцията. Обикновено за деблокиране на подобни средства са необходими 18 месеца. До сега обаче и италианското правителство реагира бързо, и комисията реагира много бързо. Така че ако успееме е, да реагираме и ние достатъчно бързо, тези средства могат да бъдат на разположение на нуждаещите се до края на годината. Е, припомням ви, че солидарността е един от основните, основополагащите принципи на Европейския съюз. Нека го подкрепим. Благодаря ви за вниманието, господин председател. Благодаря ви, скъпа колега. Бих искал да ви припомня. че от точка 16 фонда за приспособяване е по и е по, и е по фонда за глобализацията, докато 17-та точка е по фонда за солидарност. Ще, глас, ще гласуваме по тези точки на 5 и 6 октомври на нашето заседание. Както бе предложил Райнер за да могат средствата да бъдат деблокирани и да са на разположение до края на годината на нуждаещите се. Благодаря ви. Има още една точка. Точка 18. Гласувахме по точка 18. А, не, извинете, извинете, не. Не, става дума за проекто бюджет по точка 9 без гласуване. Ähm, ähm, Става въпрос за коригиращ бюджет и целта на този коригиращ бюджет да ни помогне да реализираме на практика това, което искаме да постигнем с съответните средства в фонда. И така, това, което ще направя е да разгледам цифрите, да разгледам местата, от където идват или източниците на тези средства и тогава ще мога през октомври да обясна на колегите откъде идват тези средства. Ех, комисията каза откъде идват, но ние искаме да сме сигурни, че ако бъдат изтеглени тези средства от едно място, няма да предизвикат някакви проблеми, за да бъдат насочени на друго место. Да, благодаря. Нека да посоча кои са датите за гласуването на 17 и 18. 5, 6 и 8 октомври, след това виждаме 29 септември. Тук има някакво несъответствие. 1 октомври, след това 2 октомври. Нека да, да стане гласуването в края на септември, за да спечелим една седмица. Това е важно. Мисля, че ще се съгласите и Юта също. Благодаря ви много, скъпи колеги. Значи сега трябва да направя няколко съобщения. Първо, става дума за точка 20 от дневния ред. Бих искал да привлича вниманието ви върху значимостта на следващите заседания. Значи в точка 20 трябва, към точка 20 трябва да добавиме под, под въпрос едно заседание на 15 септември в Страсбург. Става дума за 15 септември. След обед в Страсбург, за да разгледаме проекто бюджета на Европейския парламент за 2010 година вследствие на вчерашните вчерашната дискусия с господин Питела и генералния секретар, който е, съобщи, че бюрото трябва да вземе решение на 7 или 8 септември и съответно ние да обсъдиме тяхното решение на 15 септември. И разбира се, всички трябва да присъстват, защото инак ще прилагам санкции. Нито кафе повече, айде днес кафето дойде малко по-късно, но тогава просто ще ви лиша от кафе, Значи след това 28, 29 и 30 септември, в понеделник, вторник, сряда, където ще разгледаме всички изменения по проекто бюджета 2010 година. Бих искал също така да ви съобща заключението на заседанието на координаторите от снощи. Обединихме се около един проект за писмо относно изслушването на господин Семета. Значи става дума, което ще изпратиме до председателя на Европейската комисия. Предлагаме нашето становище да бъде положително, за да може господин Семета да заеме е, длъжността комисар по бюджета до края на мандата на настоящата комисия. Значи, това е писмо до председателя. Подобни писма ще бъдат отправени от другите две комисии, които са провели изслушвания на, за проекто комусарите. След това ще се изработи проекто резолюция, подписана от политическите групи и тази проекто резолюция ще се разгледа в пленарна зала на 16 септември. И всичко това ще бъде последствие предадено на председателя на Европейската комисия. Помолих координаторите да да се споразумеят за разпределението на докладите и назначаването на докладчиците, не само по бюджета. Става дума и за останалите доклади, било то редовни редовни доклади. Едно време ги наричахме постоянни докладчици, както и някои законодателни доклади, които са, а, влизат в рамките на нашата компетентност. Що се отнася до постоянните докладчици, помолих координаторите да направят предложения, като се позоват на съществуващия списък. Там има 12 имена. Разбира се, предложенията могат да бъдат е, в премахването, добавянето. Е, координаторите обаче като че ли смятат, че е по-добре да има по-малка бройка, защото колкото повече са докладчиците, толкова по-малко е, е реактивността. Трябва да има и последователност, приемственост, трябва да бъдат експерти, които да познават е, добре отделните области. Така че помолих преди сряда 9 септември координаторите да направят своите предложения и след това да се споразумееме по съдържанието на списъка на постоянните докладчици, както и по самите доклади. Що се отнася до разпределението на докладите, координаторите избраха пропорционалния принцип като всеки доклад отговаря на даден брой точки и след това разпределение ще стане съгласно принципите на любимия ни закон, закона Дом. Така че аз ще предоставя на координаторите правилата ДОНТ за нашата комисия, за да могат да се подготвят и да направят предложение за разпределение на докладите. Освен това, вчера решихме да назначим като представител на бюджетната комисия в така наречения интеринституционален панел по Галилео. Е, е, Галилео става въпрос за 30-те сателита, които изцяло се финансират от европейския бюджет. Финансирането беше решено от Европейския парламент по предложение на бюджетната комисия преди 3 години да се управлява от няколко инстанции, които да са нещо като надзорен съвет. Там има трима члена на Европейския парламент, двама от комисията и ИТРЕ и един от бюджетната комисия. По предложение на Социалистическата партия посочихме госпожа Персо, която я няма. Херцог. Херцог няма я, за да бъде в този надзорен съвет. Това е. А, а, напомних на координаторите, че всяка комисия, включително и бюджетната, има право да кани известни личности, експерти, е, за да ги изслуша по процедурата хиеринг, за да получи по-добра информация по дадена точка от дневния ред. Е, това направихме, например, тази сутрин. имаме е, така средства, които не са изчерпани. Същото се отнася и е, за изпращането на делегации на място в зависимост от дневния ред. Ако смятаме, че за по-добро е, информация на членовете на бюджетната комисия, е по-добре да отидат на място, за да се уверят как се използват е, средствата. За да се види какъв е проблема, какви са щетите и така нататък. Останали са средства от първото полугодие и е, като членове на бюджетната комисия, ние искаме да пестим. Ние искаме да пестим е, средствата на Европейски съюз. Няма нужда да пътуваме е, самоцелно, но все пак, ако има нужда, ще отидем някъде. И накрая решихме е, какъв е, да бъде състава на делегациите, когато бюджетната комисия заседава извън парламента. Е, имаме и специално заседание е, по съвместната външна политика и политика по отбраната. Ще се проведе съвместно с съвета и с Комисията за външна политика триалога и помирителната комисия, независимо от това дали е помирение с съвета или с бюрото по бюджета на парламента. Приехме графикът заседанията за 2010 година за новоизбраните мисля, че новоизбраните депутати ще е, се радват, защото ще могат да си предвидят какво ще имат да вършат през цялата 2010 година. От сега до 31 декември 2010 година. В е, тези е, има 365 дни в тази 2010 година и тези, които е, искат е, да си починат или да се занимават с по-приятни неща, ще имат тази възможност. Говорихме и триалога с Европол, но е, вече чухме какво е мнението. Има една точка разни Елга. Was... Имам един въпрос. Преди няколко дни се разпространи а, следното, че през септември ще има заседание на комисията, бюджетната комисия или на бюрото в Стокхолм. Така ли е? Какво се случва по този въпрос? Не, не е комисията по бюджета, не е бюрото. Става дума за една делегация която е поканена от шведското председателство в Стокхолм на 24 и 25. Значи става дума за председателя на комисията и двамата, двамата генерални докладчици, главни докладчици и съответно когато отиваме в държава членка, обик, обикновено се поканват и членовете е, от държавата членка, т.е. господин Ферн е, е покарен. И разбира се, след това ще докладваме какви, каква а, информация сме получили, какви са, какъв е бил обмена на мнение с, с шведското председателство господин Порташ. Да, въпрос не. Два въпроса. Първо, иска ми се да знам малко повече за това заседание на 15 септември по европейския бюджет. Е, какъв ефект ще бъде това, по, е, ще има това по отношение крайния срок за проекто изменения? Е, ще спазим ли крайния срок или ще го променяме или какво? Просто искам да знам какво става. 9 септември беше упоменат като а, крайен срок. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Това е комисия с повече от 80 члена, почти 90. А аз се обзалагам, че поне половината са нови. И в края на предишния парламент, аз зададох въпроса. Предоставя ли се някакво обучение за нови членове на нашата комисия по отношение на спецификите на бюджета? а, в продължение, да кажем, на 3-4 срещи. Аз смятам, че това ще е много полезно за всички нови членове. Ние познаваме своите собствени национални бюджети или поне механизмите им. Ние знаем как се създават те, но, например, поне в Португалия, тази процедура почти нищо общо няма с процедурата, която се ползва при формиране на бюджета на Европейския съюз. Не вярвам Португалия да е чак толкова различна от другите. Оперативни разходи, например, имаме а, отделно от капиталовите разходи. Не знам дали а, други държави го, а, го имат по същия начин. Хубаво е да ни а, по обучите. Благодаря, благодаря господин Палташ. Сега по първата точка няма е, изменение в срока за предложения за изменения. Ние предлагаме 15 септември, е, което е, си остава съвместимо с 16 е, септември за всички групи. Е, не идеално, но това е. Сега по втората точка, разбира се, прав сте. Може би всички групи не са в една и съща ситуация някои може би е, са поели инициатива за допълнителна информация към новите членки, за други е по-трудно. Ще видя какво може конкретно да се направи. Изцяло споделям вашата тревога. Лично аз е, бях избран като Раймер 89-та година и бях се избрал бюджетната комисия. И ми трябваха повече от 6 месеца, за да мога да прокарам изменение. Естествено, вие сте много по-бърз от мен и за вас ще бъде по-лесно. Ще видим какво можем да направим. Всъщност, сега, въпросът е, че ще бъдем страшно претрупани с работа ще бъдем претрупани с работа, но това, че гласувате бюджета е най-доброто обучение. Ще се учите в крачка и ще направим всичко необходимо, за да имате максимална информация преди гласуването на бюджета. Никой друг не иска думата. Благодаря на всички членове, на всички участници, на сътрудници.